Meine sehr verehrten Damen und Herren, уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги, приветствам ви сърдечно с добре дошли. Радвам се, че Днес в рамките на заседанието на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред ще проведем изслушване. Радвам се също, че сред нас е и колегата Хуан Лопес Агилар. Компютърната престъпност е тема, която вече се упоменава в почти всеки новинарски блог. За сравнение, допреди няколко години с очудване, разглеждахме по-сложните компютърни системи. В момента осъзнаваме, че тези системи ни дават много широк набор от възможности. Същевременно те дават възможности и на престъпните мрежи да извършват наказуеми деяния. Какви са ограниченията, пред които са изправени тези системи? Това ще е една от темите на изслушването днес след обед него ще участват редица експерти, които ще разяснят на членовете на Европейския парламент как биха могли да подходят към предизвикателствата, свързани с тези компютърни системи. Поводът за провеждането на изслушването е предложението на Европейската комисия за законодателен акт относно атаките срещу информационни системи. Тази тема се обсъжда и в други парламентарни комисии, например Комисията по външни работи или Комисията по промишленост и енергетика. В зависимост от различните аспекти, които имат досек с тази тема. Приветствам и колегата Кристина Ойланд, която е автор на доклад от името на Комисията по външни работи. Приветствам с добре дошъл и докладчика от Комисията по промишленост и енергетика, господин Кристиан Елер. През сесента на миналата година бе публикувано предложението на Европейската комисия за законодателен акт. Радвам се, че сред нас днес е и представител на комисията. Новата директива ще замени рамковото решение на съвета от 2005 година. Сред нас са за моя радост и представители на полското председателство, които вече много активно участваха в разискванията по темата. Сред нас е Джастин Милер, ръководител на отдела компютърна престъпност в Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство това е и първият експерт, който днес ще говори пред нас и който ежедневно се занимава с отрицателните аспекти на новите технологии. От началото на тази година в Европейския парламент се обсъжда конкретния текст на предложението за директива. Бяха проведени редица заседания на ниво парламент с участието на докладчици и докладчици в сянка. Съветът през юни излезе със свое становище. В рамките на всички тези разисквания възникнаха редица въпроси. Първо, налагането на наказания е последна мярка в веригата от мерки за борба с компютърната престъпност. Възниква въпросът доколко е необходимо да се създадат минимални стандарти, какви са стандартите за превенция, които трябва да бъдат разработени. Второ, как да подходим към онези технически изменения, които все още не попадат в обхвата на текста. Ще спомена само така наречения компютърен облак, който е и проклятие, и благословия. Има и други въпроси, като например зловредния софтуер и как да бъде третиран той от корпоративните субекти. Радвам се, че редица експерти се отзоваха на поканата ни да присъстват днес. Те ще говорят както за компютърната престъпност като цяло, така и конкретно за предложението за директива. Първата част на разискванията ще се води от Кристина Ойоланд. Тя е посветена на темата на разделението на функциите между държавите членки и Европейския съюз. Кои въпроси да бъдат уредени на кое от двете нива? Втората част е посветена на частния сектор, каква е неговата отговорност. Третата част на разискванията ще обсъдим международното сътрудничество и накрая ще се спрем върху защитата на данните и правната сигурност. Бих ви помолила действително да задавате въпроси, вместо да правите дълги изявления. Решихме, че искаме да дадем повече време на експертите да изложат своите становища, тъй като ние имаме немалко време да обсъждаме проблемите помежду си. Така че нека днес дадем възможност на експертите да се изкажат и да се възползваме от възможността да им поставим въпроси. Ораторите ни имат по 10 минути време, имам предвид експертите, а колегите депутати имат по една минута за въпроси. Давам думата на колегата Ойланд. Благодаря, Моника, госпожо Холмайер за поканата. Дами и господа, колеги, скъпи гости, за мен е Голямо удоволствие да ви, прием, да ви приветствам в Европейския парламент. Да говорим по този така важен въпрос, както за Европейския съюз, за държавите членки, така и в световен план. За мен е удоволствие да председателствам първата част от това заседание. Аз лично съм естонка и а, Знаете, че през 2007 година Естония беше обект на а, сериозна кибератака. Някои я нарекоха дори кибервойна. Тъй, че имаме какво да споделим с вас, а, опита си с други страни, а, в това число и с НАТО, какво сътрудничество сме организирали. За мен също е много интересно да изслушам това, което сте подготвили за днес. Сигурна съм, или поне се надявам, че много хора и много институции в Европейския съюз са съгласни, че трябва да си сътрудничим много тясно в тази област и не просто да си сътрудничим, но и да уеднаквим законодателството си, а и дейностите по защитата на стратегическата инфраструктура. Нещо повече. Трябва да сравняваме и да споделяме положителния си опит. И последното, което искам да кажа в това си встъпително слово е да ви призова да мислите не само по конкретната тема, да както сме я формулирали, кибератаките срещу информационни системи, а по-скоро нека да гледаме нещата в по-широк план. Как да се регламентира а, тази област? И също да не се ограничаваме само до Европейския съюз, да помислим какви инициативи може Европейския съюз да подеме в международен план. И така, още веднъж ви благодаря за поканата и отново ви връщам думата, госпожо председател. Господин Боратински, доколкото чуха преводачите, има думата. Thank you very much. Uh, Много благодаря, госпожо председател, за поканата Европейската комисия да участва. Има предистория участието на комисията миналата година с предложение за нова директива за атаките срещу информационните системи. Това спомена госпожа Ойоланд. Именно кибератаката срещу естонските институции беше основен мотив за да подготвим законодателен отговор за борба с киберпрестъпленията. Все по-голяма е заплахата от такива престъпления – аналитично работно досие и ОКТА неодавна стигна до констатацията, е, че се използват е, така наречените ботнети, използва се е, мрежата за извършване на киберпрестъпления в все по-големи мащаби и по-често. Те тръгват и от Европейския съюз, отвътре и отвън от други страни са насочени срещу тях. Идеята е да се сближи наказателното право на страните, за да може да се гарантира ефективно правоприлагане и ефикасно наблюдение. Много ниско е равнището на санкциите на общо европейско равнище. Въвеждат се нови утежняващи вината обстоятелства. Използването на средства за извършване на компютърни престъпления, както и така нареченият фишинг чрез писма по електронната поща, когато е прикрита истинската самоличност на атакуващото лице. Изпращат се съобщения по електронната поща, привидно е безобиден изпращачът, но целта е зловредна поради което са необходими и механизми за защита. В предложението сме въвели и задължение на държавите членки да се отзовават на спешни молби на обществения и частния сектор чрез мрежата за, на точките за контакт. Установихме, че до сега тя не работи много пълноценно и като имаме предвид, че не сме наясно какви са истинските мащаби на проблема и конкретните обстоятелства на атаките, предвиждаме да се въведе задължение на държавите членки да съдействат на събирането и анализирането на данни за компютърните престъпления. Разбира се, конкретният законодателен акт не е всеобхватен. Той е само един от дългата поредица актове в нормативната уредба за борба на Европейския съюз срещу заплахата от компютърни престъпления. Стратегията за вътрешната сигурност, изложена в съобщението от миналата година, посочва компютърните престъпления като една от пете основни насоки на работа, включително създаването на е, центрове на високи постижения, учебни центрове, публично-частно партньорство, като водещи инициативи в тази област. Надяваме се, че ще се е, създаде истински европейски център за киберпрестъпленията, което е, е добър отговор на поставеният въпрос за обсъждане. Кое е най-подходящото ниво за реагиране на заплахата? Национално, европейско или регионално? Европейския център за киберпрестъпленията те първа трябва да се уточнява къде е, ще се намира, какви функции ще изпълнява, какви ще са човешките е, ресурси. Това те първа е, предстои да се изясни и още няколко въпроса бих поставил, които биха засегнали останалите оратори, според мен – Генерална дирекция вътрешни работи обръщаме особено внимание на укрепването на капацитета на правоохранителните органи, като преценяваме кои мерки са най-подходящи за европейското равнище, за което е необходимо и обучение. От една страна имаме света на правоохранителната дейност, от друга страна, като че ли отделен е, свят, частния сектор, с екипи за незабавно реагиране на киберпрестъпления и други държавни институции извън правоохранителната дейност. Трябва да намерим начин да хвърлим мост между а, е, тях, за да се борим по-успешно с киберпрестъпленията контекста отново на създаването на Европейски център, който може да свърже елементите на гражданската инфраструктура е, с, с съществуващите системи в правоохранителните органи. Един въпрос от много голямо а, е, значение за балансиране на дейността е да се намери правилното съотношение между правата на човека и сигурността. Препоръките за превенция на злоупотребата с критични е, ресурси се подкрепя на национално е, равнище въпрос, който стои на вниманието на работната група на Европейския съюз по киберпрестъпленията и вътрешната сигурност. Друг важен въпрос за нас са борбите срещу борба, срещу детската порнография в интернет. В тази насока се радваме на голямо разбиране и сътрудничество с частния сектор, неправителствените организации под девиза за един по-безопасен интернет. Именно така си представяме един всеобхватен подход към защитата на инфраструктурата и противодействието на киберпрестъпленията. Що се отнася до бъдещето на директивата, ние не си я представяме а, е, като панацея за всички проблеми, които се създават от а, е, а, е, компютърните престъпления, но ние разчитаме на подкрепата на Европейския парламент и за други законодателни предложения, които ще повишат качеството и ефикасността на противодействието на киберпрестъпленията. Благодаря. Благодаря господин Боратински за встъпителното слово, което очерта насоките на по-нататъчната дискусия. Разбира се, Европейския парламент е на страната на комисията в тази област за регулиране на киберпрестъпленията, което е в наш общ интерес. А сега давам думата на следващия оратор, който представлява полското председателство. Заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо Холмайер, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря за отправената към мен покана да участвам в днешното ви заседание от името на полското председателство. Ще ви представя вижданията на съвета относно киберпрестъпността и сигурността на киберпространството. Задачата ми бе доста улеснена, тъй като представителят на комисията вече изложи цяла поредица от мерки. Не ни е необходимо да провеждаме изслушване по темата, за да осъзнаем, че броят на опасностите нараства. Европейският съюз трябва да реагира бързо и то а, и всеобхватно. Действията, които се подготвят в съвета на основата на предложението на комисията, са поставени в много широк контекст Разполагаме с цифровата програма за Европа, както и с стратегия за вътрешната сигурност. В момента в съвета се обсъждат редица мерки, засягащи редица теми. Една от тези мерки е създаването на Европейски център за киберпрестъпленията. Тези действия се обсъждат в контекста на цикличността на европейската политика. Надяваме се през октомври тази година да приемем нови стратегически приоритети. На следващ етап ще приемем план за оперативни мерки, в който ще са залегнали стратегическите ни приоритети. Този план ще бъде изготвен също в течение на настоящата година. Въвеждането на ефективни мерки ще повиши и ефективността на противодействието от страна на Европейския съюз на киберпрестъпленията. Директивата за борбата срещу атаките срещу информационни системи е много важен елемент от цялостната ни стратегия. Смятам, че директивата е последна стъпка в цяла поредица от действия. Тя визира редица елементи, като отъжняващите обстоятелства, размера на наказанията, налагането на наказателни мерки, като последно средство за борба с киберпрестъпленията. Приложното поле на директивата е ясно очертано и ясно очертани са и целите й. Както вече споменах, съветът провеждаше много оживени разисквания по време на унгарското председателство. На 4 октомври миналата година комисията излезе с проектотекст, Държавите членки през юни 2011 година успяха да се споразумеят и за общ подход. Какви бяха като цяло принципите, от които се ръководехме при работата си на ниво съвет? Четири са основните принципи. Първо ще се запази скелетът на предложението на комисията по отношение на атаките, използващи ботнети, както и по отношение на широкомащабните атаки. Предложението на комисията цели вземане предвид разликите в нормативната уредба в държавите членки. Вторият принцип цели балансиране на наказанията и определяне на обхвата на криминализиране. За да постигнем тези две цели, решихме да изключим някои маловажни случаи от обхвата на директивата. Третият принцип касае формулировките в директивата. Опитахме се те да, да са максимално неутрални по същество. Технологиите се променят много бързо, променят се и технологиите, които се използват за извършването на киберпрестъпления. Затова решихме както определенията, така и всички останали формулировки да са максимално неутрални и по същество. И на последно място взехме решение да спазваме принципите, заложени в Конвенцията на Съвета на Европа за киберпрестъпленията. Това е най-актуалният инструмент в борбата с киберпрестъпността. Надявам се, че в бъдещата си работа съвместно с Европейския парламент ще успеем да се придържаме към тези четири принципа и че ще си сътрудничим в работата по проекто директивата и в бъдеще. Благодаря ви, господин Милер, за обстойното изложение от името на председателството. Преминаваме към следващия оратор, господин Джастин Милър, който е а, ръководител на отдел кибер, по политика за киберпрестъплението от Вътрешното министерство Обединеното кралство. Thank you. Um, I'd like to start by thanking Mrs. Holmeyer for... Uh... Първо искам да благодаря на госпожа Холмайер за това, че организира uh, това изслушване. Това за всички ни е много важна тема. Със сигурност е особено важна за правителството на Обединеното кралство. Бих искал накратко да ви запозная с нашето определение и разделение на задачите в тази област. ималата област са именно а, компютърните престъпления. Това е една много сериозна според нас заплаха. Ние сме предвидели а, допълнително 640 милиона а, английски лири за защита на киберпространството и за осигуряване на а, съответната правоохранителна система подхода на Обединеното кралство е такъв, че отговорността за проблемите с киберпространството се споделя от всеки го, защото всички споделяме и, и ползите. Затова, защото всички изличат ползи, различните части на обществото трябва да играят своята роля в осигуряването на по-висока сигурност. Освен а, индивидуална, това е и международна отговорност, а, понеже киберпрестъпленията често пъти са международни престъпления, затова трябва да работим заедно на всички нива, правителството, гражданското общество, правоохранителните органи и така нататък. По-конкретно, какви са националните отговорности според нас? Преди всичко смятаме, че е, трябва да има съответната законодателна рамка във всяка държава членка. Трябва да има възможност за борба с е, компютърните престъпления. Трябва да може да се подхожда към правонарушенията, извършени в интернет, като към правонарушенията. Така че подкрепяме подхода, който се предлага. Не става обаче единствено а, само за национално законодателство. Трябва също да има необходимата гъвкавост да се прилага това законодателство, за да се помага на други страни, да се а, приема доказателства от друга страна, След това много е важно правоохранителните органи да са подготвени. Това не се осигурява лесно, не става въпрос единствено за създаването на специализирани звена, но и за масовото разпространение на понятието за киберпрестъпленията в правоохранителните органи като цяло. И така, много важни са законодателните и правоохранителните предпоставки. Но не по-малко важно е и какво прави обществеността, по какъв начин тя да се бори с престъпленията, как да споделя информация, за да може всяка заинтересована група да се защитава. Често пъти подхода ни се основава на партньорството, защото нито правителството, нито правоохранителните органи, нито стопанския сектор, нито гражданското общество могат да се справят сами. Затова е важно да има такова сътрудничество. В международен план правим всичко възможно да се насърчават подобни партньорства чрез конвенцията от Будапешта и чрез директивата, за която говорим. Приветстваме онова, което се е, върши в тази област в Европейския съюз. Та, ние бяхме за е, участието в преговорите за директивата, е, защото винаги сме отстоявали, че това е международен проблем. Текстът на директивата бе съгласуван и прият от съвета по ПВР през юни. И според нас основната роля на Европейския съюз е да съгласува дейностите. Най-вече съгласуване на действията на правоохранителните органи. Чухме от предходния оратор идеята за създаването на център по киберпрестъпленията. Също така чухме и за възможност за подхождане към проблема чрез публично-частни партньорства. А, също много се радваме, че има и подходи от основани на партньорствата с неправителствения сектор. Европейския съюз а, си сътрудничи а, доста сериозно и с а, САЩ по този въпрос. А, и много се радваме, че комисията популяризира конвенцията от Будапешта в тази връзка сред всички държави членки. И така, в обобщение, силно подкрепяме международния подход към киберпрестъпленията. Ще работим с другите държави членки и европейските институции по тези проблеми и с удоволствие бихме споделили своя опит с всеки, който проявява интерес. Както знаете, може би, у нас се провежда Лондонската конвенция по киберпрестъпленията. В началото на ноември е, се провежда тя. Каним представители на различни сектори от различни страни и а, много от тези въпроси, с които се занимаваме тук днес, ще бъдат разгледани и там. А, благодаря ви, а, госпожо председател, благодаря а, ви за вниманието. Надявам се, че с това ви запознах в общи линии с становището на Обединеното кралство. Благодаря ви, а, господин Милър, за това, че споделихте вашия опит, опита на вашата страна. А сега с удоволствие давам думата на госпожа Маклар, Тир, Тир Маклар, извинете, от Естония, която се занимава в институционален план с този въпрос. Аз ще ви представя позицията на Естония по киберпрестъпленията и как се подготвяме за кибератаките. Може би да ви разкажа накратко какво стана през 2007 година и от тогава. През 2007 година бяхме засегнати от мащабна, политически мотивирана кибератака и нямаше международен механизъм, който да ни помогне. Неформални мрежи съществуваха. Имаше експерти в областта на сигурността, информационните системи, които помогнаха да се съгласува международната помощ за Естония заради атаките през 2007 година и резултатът беше успешен. Така ние се подготвихме вътрешно и успяхме да мобилизираме международната помощ през трите седмици на противодействието. Основните полки от 2007 година са следните. Първо – всяка страна трябва да има работещо публично-частно партньорство и система за защита на данните с оглед на киберсигурността. Механизмите за управление на кризисни ситуации и нормативната уредба трябва да бъдат на лице. Второ, международната координация, международното сътрудничество имат първостепенно значение – за евентуални бъдещи подобни удари. От 2007 година насам киберсигурността в международен план се промени много. Вече имам поредица инициативи и ако ми позволите, ще очертая общата перспектива – за дейността на международните организации и конкретната роля на Европейския съюз. Според мен, като гъби никнат киберинициативите от тогава. Всяка международна организация като че ли е намерила своята ниша в необятното поле на киберсигурността. Не започвам с Европейския съюз, защото вие може би сте запознати с европейските инициативи, но предпочитам да започна с ООН. Много оживени е, разисквания бяха проведени в Комитета по разоръжаването на ООН, бяха прияти поредица резолюции за информационната сигурност, за зловредните средства, използвани против други страни. През 2010 година експертна група на ООН разпространи доклад, който осветлява международноправните аспекти на проблема. Можем да кажем, че действащото международно право което се отнася до употребата на сила в взаимоотношенията с други държави, вече обхваща и киберпространството. Иначе казано, не се допуска употребата на сила срещу ам, цивилното население, включително и в киберпространството. Не може да се използват а, нападателни средства, включително и в киберпространството. Това е много важно. Някои страни на европейски авторитарни държави искат да се подпише договор за киберпространството, но ние не бихме искали да се обвързваме с такъв договор, защото той ще заложи твърде много на сега действащите технологии а от диктаторските режими ще се използва за по-строг контрол върху собствените им граждани. Има консенсус сред водещите западни страни, Съединените щати, европейските страни, да не се прибягва към такава схема. Второ важно заключение от събитията през 2007 година е, е че е, устава на ООН се прилага в пълна сила и към киберпространството. Ние приехме политика за защита на военната инфраструктура на НАТО. НАТО нямаше механизъм за защита на гражданската инфраструктура – поради своята насоченост към по-скоро мерки в посока на реагирането и мобилизирането на колективната защита. Но а, в НАТО решенията се вземат колективно. Кибератаката се приравнява на въоръженото нападение, но няма разписани конкретни норми кога да се вземе политическото решение за задействане на нормата за колективната защита. Следваща организация, на която искам да ви обърна внимание е ОССЕ. ОССЕ предлага подхода на така нареченото меко право или с други думи, мерките за укрепване на, пространството, на доверието. В киберпространството мерки за укрепване на доверието могат да изиграят много важна роля чрез е, разширяване на прозрачността, изграждане на, мерки, на мрежи с точки на контакт. Следващите 2-3 години ще бъдат завършени тези мрежи. По-нататък, Съветът на Европа е приел най-важният правен акт в тази област. Всяка от страните участнички има своята правна система, с нейните особености – Конвенцията на съвета на Европа е от преди 10 години, но не ни трябва по-нов акт, защото ако всички страни се присъединят към него, той е предостатъчен за гарантиране на защитата. ОИСР има по-скоро економическа насоченост и към въпроса за защитата на личните данни – ОИСР има много добри публикации в тази област. Като цяло, сред всички тези инициативи Европейският съюз е най-подходящата организация за разрешаване на проблемите с киберсигурността чрез своите политики и механизми. Европейският съюз има своите правомощия в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, координирането на политиките, съвместното вземане а, на решения. Никоя друга организация в света няма толкова широки правомощия за комплексен подход към киберпрестъпленията. Днес ще чуем много повече за инициативите на Европейския съюз, но още през 2009 година Генерална дирекция информационно общество започна да работи по темата. Сега вече имаме общо европейски учения, провеждаме информационни срещи, изслушвания. Днес се обсъжда и много важно законодателно предложение, което е поредна стъпка напред. Има и други инициативи на Европейския съюз. Но може би ни липсва една цялостна картина на киберсигурността, какво трябва да се направи комплексно, как да се съгласуват действащите сега многобройни инициативи. И сега по законодателното предложение бих казала, че то е голяма крачка напред в хармонизирането на наказанията и това е изключително важно, защото наказанията са възпиращи за престъпните синдикати, често много по-богати и по-мощни от полицейските служби на редица държави и членки. Трябва да се работи и на местно, и на европейско равнище за засилване на правоохранителната дейност и укрепване на капацитета както на националните структури, така и на международното сътрудничество. И бих искала да предложа следното в тази връзка – ако Европейския съюз може да предвиди система за проверка, дали се изпълняват идеите и инициативите на практика, това ще е много полезно. Господин Боратински бегло засегна въпроса за публично-частното партньорство – Искам и аз да кажа няколко думи за него. Той е изключително важно, особено на европейско равнище. В Съединените щати се работи по линията на ПЧП и Европейския съюз може да е, заимства от този опит. Атаките в киберпространството е, в Штатите са всекидневие, което доведе до публично-частното партньорство. Частният сектор е най-добре запознат с това какво се случва в киберпространството и какви са престъпленията в него. Взаимоотношенията между държавите членки също имат много голямо значение. Ако механизмът е действащ, то тогава Европейския съюз ще бъде много по-безопасен. Вече споменах ученията по киберсигурност в Европейския съюз. Резултатите са много добри. В момента на европейско равнище нямаме законодателство, което да регламентира защитата на критичната информационна инфраструктура. Водят се разговори, но е, за напред ще трябва да се конкретизират предложенията. Има страни, които не могат да си позволят изключително скъпите системи за защита на критичните информационни инфраструктури или не могат да удовлетворят потребностите си, но да не забравяме, че в киберпространството няма държавни граници, не се обособява национално пространство и за това ние трябва да помислим за по-малките страни и да им помогнем да изградят капацитета си, защото ако позволим да има убежища за киберпрестъпниците, те чрез тях ще ударят всички нас. капацитета за защита на собствените институции и данни на Европейския съюз се усъвършенства. Като цяло ние вървим по верен път и от името на естонското правителство искам да изразя удовлетворение, че темата става актуална и в Брюксел. Благодаря. Благодаря. Благодаря много за изчерпателния преглед на дейността на международните организации. Според мен трябва да отчитаме вашия опит като част от по-голямата общност. Следващия оратор ще бъде господин Михал Залевски, който ще сподели опита на Полша и полицейските служби в страната. Um, Добър ден, госпожи и господа. Представлявам звено за оказване на съдействие в борбата срещу киберпрестъпността към националната полиция на Полша. Ще ви изложа нашия опит в борбата с киберпрестъпленията. Първата структура, която работи в областта на това явление, бе създадена към националната полиция през 1996 година. Динамичното разрастване на киберпрестъпността доведе до създаването на редица подобни структури в структурите на полицията и други служби. Преди година На 1 юни 2010 година бе създадено и нашето звено. То е разположено в централния щаб на Националната полиция към, в Националното бюро за криминални наказателни разследвания. Извинете. В звеното работят 26 сътрудници в областта на борбата с киберпрестъпленията. Основната задача на нашето звено е установяването и наблюдението на области, в които има риск от киберпрестъпления. Сред функциите ни е също така и сътрудничество с администраторите и собствениците на компютърни мрежи, с телекомуникационните компании и други доставчици на услуги за корпоративни клиенти. Друга наша функция е също така да използваме новите технологии за установяване на сътрудничество с национални и чуждестранни правоохранителни органи. Стремим се да подобряваме сътрудничеството с доставчици на интернет услуги, както и с правоохранителните органи. Правното основание за дейността ни е Законът за полицията, Законът за телекомуникациите, Законът за електронните услуги, Наказателният кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Тези законови актове ни предоставят инструментите за борба с киберпрестъпността в Полша. Разбира се, директивите на Европейския съюз са въведени в законодателните актове, които изброих. Какви са очакванията ни спрямо правната система? Както знаете, все повече области се основават на киберпространството. Според нас, служителите на полицейските структури и служителите на правоохранителните органи трябва да имат законово закрепени възможности за превентивни мерки. Необходими са разпоредби, които да дадат на правоохранителните органи възможност за ефективни действия трябва да бъдат изработени точни и неутрални от технологична гледна точка определения на понятията, свързани с киберпрестъпността. Трябва да бъдат налагани и адекватни наказания. И сега ще ви изложа две по-масштабни акции, в които участвахме миналата година. Университета Ингливица Участвахме в разбиването на зловредни сървъри в университета в Гливице. Успяхме да осигурим около 150 терабайта памет. Друг наш успех бе сътрудничеството ни с Централното бюро за разследване. Бяха разкрити случаи на трафик на органи. Оповестихме информация за над 121 потребители опитвали се да продадат органи по интернет. Цялата тази информация бе предоставена на следствието. Разполагаме и с специален екип, който си сътрудничи с други отдели в националната полиция. Благодарение на това сътрудничество в интернет установихме информация за разпространяването на наръчници за производство на взривни устройства. Тази информация също бе предоставена на Централната следствена служба. Бяха събрани доказателства, които доведоха и до повдигането на обвинение срещу 22 потребители на интернет. От 2006 година насам сме участвали в над 30 международни операции за противодействие на детската порнография. В резултат от тази наша дейност над 1380 потребители на интернет бяха установени като лица, разпространяващи подобни материали. Почти 400 от тези потребители бяха обект на наказателно преследване. Срещу тях бе повдигнато обвинение. Много важна в това отношение е директивата на Европейския парламент за съхраняването на данни, свързани с правоохраняването. Тази директива бе и правното основание за нас да установим тези потребители. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря на господин Залевски. Благодаря ви, че споделихте с нас опита на Полша. И сега, госпожи и господа, по предложение на госпожа Холмайер – през следващите 20 минути ще има възможности за въпроси, коментари и отговори. Ако имате въпрос или ако желаете да направите коментар, моля да се представите, както и да уточните кой от нашите оратори да отговори на въпроса или да коментира. Yes, uh, Andrew Bronze, Андрю Бронс, Обединеното кралство. Към всички участници се обръщам. Подчертаваме значението на борбата с киберпрестъпността, но с изключение, с изключение частично на последния оратор, никой не се опита да определи това понятие. Според мен може да се даде определение и то на базата на отделни категории. Кажете ми доколко сте съгласни. От една страна имаме економическата категория, които се занимават с а, измами или продажба на крадена собственост. После интернет вандализъм, които го правят за удоволствие единствено. После имаме а, такива, които се занимават с детска порнография, а, злоупотреба с деца и така нататък. И последната категория са терористите, терористичните дейности. Всяка една от тях има различни целеви групи. Може би има още една а, категория. А, това е софтуер за неправомерно изличане на информация. Може да става въпрос за индустриален или а, журналистически шпионаж. Втората категория от тези, които изредих, е доста спорна. Става въпрос за вандализъм, насочен срещу конкретен режим. Има режими на държави, политически управленски режими, които ние не одобряваме и ако те са представени от свои сайтове и могат да станат обект на хакери. Та, въпросът ми е дали, в тази връзка дали а, би могло това да влезе в а, обхвата на компютърните или киберпрестъпленията също така. Това беше, а, каза председателката, много обширен въпрос. Кой би искал да почне да отговаря по него? Господин Боротински, може би. А, няма да мога изцяло да ви отговоря. Това, което вие представихте е, е една интересна класификация на киберпрестъплението. В общи линии обаче се говори за две групи. От една страна има правонарушения, които съществуват или се провеждат единствено в киберпространството. Това са най-вече кибератаките. После има една много по-широка група. Вие споменахте много от а, спадащите към нея. Това са а, престъпления, които се извършват с помощта на интернет като, е, като инструмент. Така че, е, да, измамата е много старо престъпление, по-старо от човечеството или поне толкова. И в момента е, се използва интернет за това. Кражбата на самоличност съществува от много преди интернет, но интернет дава нови възможности за това деяние. Не мога да навлизам сега на повече е, подробности. Има документи, като например е, Конвенцията за киберпрестъпленията на Съвета на Европа се занимава единствено с първата е, категория. После детската порнография е предмет на други документи. Тя също съществува от преди интернет, но интернет дава един нов, много голям канал за нейното разпространение. А, така че да, е, вярно е, че трябва максимално точно да е, се прецизират е, определенията, за да се знае за какво се говори, но вие е, посочихте наистина няколко деяния, които са на ръба на престъпното и непрестъпното. Една категория, която често пъти се споменава, тя е или едно друго разграничение е между незаконно съдържание и зловредно или вредно съдържание. Наскоро бе е, прията директивата за детската порнография от съвета. Това би било както незаконно, така и вредно, но може да има от друга страна други е, деяния, които са само зловредни. И наистина има такива спорни и неясни случаи. Председател да, благодаря ви. За отговора господин Милър също иска да вземе думата по този въпрос. Да, в най-общи линии поне така отговаряме на нашите кореспонденти. Това, което в Обединеното кралство е незаконно извън интернет, е незаконно и в интернет. Е, закона не прави разлика между средството. Има закон за, злоупотре... за компютърната злоупотреба в Обединеното кралство. Става въпрос за такива правонарушения, които не могат да се извършат без ползването на компютър. Но има много други, които не на всяка цена се извършват с компютър. Затова ние правим само това, много а, грубо разграничение между такива, които по принцип са престъпления и такива, които могат да се извършат само с а, компютър. Госпожа Клар. Аз бих добавила още една категория тук. Някои киберпрестъпници са много а, организирани и разполагат с а, техниката за, много, а, за извършването на много сложни действия ако такива специалисти попаднат в ръцете на терористите, това би било огромна заплаха. Сега ще дам думата на госпожа Холмайер и тя да зададе въпрос. Няма микрофон. Ah, that's this one Okay, I take this one. <laughs> Ich habe eine Nachfrage auf die Zeit, bezogen auf die Zeitlosigkeit. Имам въпрос свързан с актуалността на директивата. Тя визира проблеми и аспекти, които, по които ежедневно настъпват промени, т.е. ще настъпва и необходимост от промени в текста на директивата. Колкото и неутрални да са формулировките, предметът на текста постоянно ще се променя. Има ли вече някакви конкретни идеи на ниво държави членки, комисия, парламент за създаването на постоянен механизъм, който да ни даде възможност да се справяме с новите предизвикателства. Чудесно е да се приемат директиви като предложената, но те трябва и постоянно да бъдат актуализирани в зависимост от промените, особено в тази област. Да, много важен, животрептущ въпрос. Да, виждам, че иска представителя на полското председателство да отговори. Поне ще се опитам. За директивата вече подчертах, че едно от правилата, които следваме, е да бъдем неутрални към технологиите в езика на нормите. За това се придържаме и към много общи определения. Ние не използваме жаргона на експертите, а използваме юридическите термини. за да определим дали едно деяние попада а, в определена категория. Достатъчно общи са определенията, а, за да може в тях да се вместят и непознати или непрактикувани от извършителите до момента деяния. Именно това е ценността на един нормативен акт. Да не се налага той да бъде усъвременяван всяка година. И ако намерим е, в предложението неутрален език от технологична гледна точка, то тогава няма да се налага да го актуализираме често. Господин Боратински и господин Филър. Първо, мисля, че имаме вече успешен опит. Будапеш, Будапештенската конвенция на съвета на Европа е прията преди 10 години. И тя успя да оцелее и да запази своята съдържателност, именно поради използването на технически неутрален език. Много внимателно, вдъхновение от Будапештенската конвенция, сме формулирали член 7 Практически той е мярка за борба с заплахата от ботнетите. Но изобщо не търсете думата ботнет там. Не търсете техническо описание на мрежите, наречени ботнет. Но те са сериозна заплаха и ние сме се постарали да използваме неутрални думи и изрази като устройство, средство, парола, потребителско име или подобни данни. Кой знае след няколко години как ще се е, наричат е, тези ключови за достъпа понятия. Според мен за сега успяваме е, да използваме неутрален език, продължаваме традицията да сме неутрални спрямо технологиите. Но трябва да сме на штрек и това, което вие казвате е много важно. Благодаря. Следващият оратор е господин Елер. Заповядайте. Имам въпрос по общата тема, която обсъждаме. Кои проблеми на какво ниво се решават? Поглеждайки отвън, както например биха поступили американците, ще е, видим, че е, има внесен законопроект в двете камери на Конгреса на САЩ, Камерата на представителите и Сената – да започнат международни преговори за международна стандартизация на киберсигурността. Много въпроси се пораждат как ще се структурират тези преговори, но така или иначе непрекъснато е взаимодействието между Европейският парламент и Конгреса на САЩ. Когато американците се обърнаха към нас с спешната молба да започнем преговори по сигурността на контейнерите, е, ние бяхме изправени пред е, същата дилема. Как ще се организираме в Европейския съюз за воденето на международни и двустранни преговори, примерно с американците, по тема подобна на обсъжданата днес – Знаем, че държавите членки поддържат пряк двустранен контакт с САЩ, институциите също. Но Закона за сигурността на контейнерите ясно доказа, че е необходим структуриран диалог. Какво е личното ви мнение? Не е изключено американците да поискат да започнем такива е, преговори и то в рамките на следващата година внесен е законопроект в тази посока. Каква ще бъде организацията от страна на Европейския съюз? Може би е най-добре да започнем е, с господин Боратински, комисията и ще чуем и останалите не мога да ви отговоря изчерпателно по същество. Колегите от Генерална дирекция информационно общество работят по него. От гледна точка на процедурата сме направили някои стъпки, за да сме по-добре подготвени. Споменах работната група Европейския съюз Съединени щати по киберпрестъпленията. Това е една първоначална стъпка – и в никакъв случай не е еднократна двустранна договореност, предизвикана от конкретна тема. Има и приемственост, доколкото разбирам. На следващата среща на най-високо равнище Европейски съюз САЩ ще бъде препоръчано групата да продължи да работи но тъй като водещи са колегите от Генерална дирекция информационно общество, не мога да ви дам повече подробности, не съм запознат с тях. Колегата от Естония спомена, че вътрешната координация също трябва да се развива. Вече сме предприели някои стъпки. Имаме междуведомствена група, на Европейската комисия и Европейската служба за външни действия, все в посока засилване на киберсигурността, изясняваме кой какво организира и изпълнява, за да можем да съгласуваме дейността си по-добре. Така вътрешно се организираме и можем по- добре да отговорим и на външни искания. Някой друг иска ли да вземе думата? Да. Заповядайте. По Законопроекта, внесен в Конгреса на САЩ, ще ми е трудно да отговоря, но Европейският съюз има много по-добре развито законодателство в областта на киберсигурността и е, защитата е, на неприкосновеността в сравнение с САЩ. САЩ понякога не разбира, че ние не сме федерална система. Нямаме единен бял дом и капитоли, които да обслужват всички държави членки – в бъдеще към Европейския съюз ще има все повече запитвания за такива преговори поради новата му правосубектност. Европейския съюз трябва да изгради своя капацитет да отговаря като единен пълноправен субект в областта на кибервойните, киберпрестъпленията и така нататък. Точно така. Това е една от причините да се съберем днес. Дали и колегата от Великобритания ще поиска да отговори? Не за законодателство аз не мога да говоря. Общата линия е, че всички съвместно трябва да се борим с проблема. Очевидно това има първостепенно значение. Всеки, който иска да се бори с киберпрестъпността, осъзнава това. Преди да приключим с тази тема, един последен въпрос отзад. Някой вдигаше ръка. Заповядайте. Моля, представете си и задайте въпроса. E Журналист съм за EU Observer. Имам въпрос за приложното поле на директивата по отношение на стандартите за сигурност. Имам предвид един специален орган за установяване на автентичността, издаване на сертификати в Холандия. Той бе обект на кибератака. Онези, които извършиха тази атака, се оказа, че са извършвали шпионски атаки срещу държави като Иран и други. Ще може ли с директивата да се предотвратят подобни инциденти? Явно е, че в обхвата на директивата не попадат техническите стандарти, за сигурност. Не знам какво точно е извършила извършило това дружество, дали извършеното деяние попада в приложното поле на директивата. Директивата урежда единствено хипотези, свързани с деянията, не налага технически стандарти. Благодаря. Време е да приключим с първата част от разискванията. Ще продължим с втората част. Благодаря на нашите оратори и ще сдам председателството на госпожа Холмайер. I try to find my second panelists. Опитвам се да намеря втората група от оратори. You have to come from the other side, please. Mm-hmm.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 darf schon kurz einleiten, dahingehend, dass wir im zweiten Panel die няколко уводни думи. Във втората част на разискванията ораторите от първата част ще се изправят пред истинско предизвикателство. Във втората част ще участват експерти, които ще ни разяснят колко сериозни са всъщност проблемите, пред които сме изправени. Първият от тях е господин Илиас Ксантос от Шимантек. Той още през обедната почивка ни описа какви проблеми ни предстоят. Вторият ни оратор е господин Валдемар Груциен, представител на Германската банкова асоциация. Тази организация работи с пари и можете да си представите, че са съответно големи и апетитите за тези пари. Третият ни оратор е Флориан Валтер, член на компютърния клуб Хаус от Германия. И той е сред онези, които също много добре са запознати с опасностите, които ни дебнат в интернет. Давам думата на първия ни оратор Илияс Ханцус. Um... Добър ден, госпожи и господа. Opportunity uh, to organize this event, organize this... Искам да благодаря на организаторите uh, за това, че ме поканиха, дадоха ми тази възможност и uh, чест да говоря пред вас днес по тази така важна тема. Много интересна е темата а именно ролята на частния сектор. Какво може да се свърши от страна на частния сектор в борбата с киберпрестъпността? Ще говоря от гледаща на Симантек, е, който се явява най-големия е, доставчик на е, софтуер за сигурност и защита. Много е важно, когато говорим за опасностите в интернет и компютърните опасности, да си дадем сметка за развитието, еволюцията на технологиите. Какво можем да очакваме по отношение на развитието на технологиите? В а, момента сме на един много важен етап от развитието на технологиите. Технологиите винаги са били насочени основани върху системите, върху хардуера, върху а, центровете данни. Всичко се е събирало в една система, която подлежи на а, строг контрол. Сега обаче подхода а, все повече се съсредоточава върху информацията. Вече данните са ценното, а не инфраструктурата, а не хардуера. Вече става въпрос за информацията. Това е а, вече скелета на всяка една система. Използваме такива а, технологии като компютърни облаци, а, всякакви видове а, виртуализации, където машината има все по-малко значение. Ето сега малко основни данни, свързани с киберпрестъпленията. Данните са почерпени от един доклад, който издадохме неодавна по отношение на мащабите на киберпрестъпленията. Доклада се основаваше на анкети, и други проучвания, които е, проведохме в няколко страни. Първо, е, преките е, стоеността, на която възлизат средствата загубени от киберпрестъпления или спечелени от престъпниците, възлизат на 114 милиарда американски долара – черния маркет, който се предлага онлайн, всъщност е, е съизмерим с пазара на наркотици. Киберпрестъпленията възлизат на 100 пъти годишните, годишния бюджет на организация като УНИЦЕФ. 10% от анкетираните а, са, из, са били обект на киберпрестъпление чрез а, собственото си мобилно устройство. Нещо повече. Киберпрестъпленията като цяло се пренасочват от а, твърдите мрежи към мобилните мрежи, мобилните устройства. През последните години 431 милиона души са станали жертва на киберпрестъпление или са го изпитали по някакъв начин. Това означава повече от милион души на ден или 14 на секунда. И така, говорих за а, еволюцията на а, ИКТ, информационните и комуникационни технологии. Има няколко тенденции, мобилност, облаци, както казах И а, а, това го казвам, защото а, в момента данните, които са в интернет он, онлайн, а, а, възли, могат да се качат на 380 милиарда DVD-та. тоест, огромен, огромно количество информация се генерира. Имаме вече а, е, компютърни облаци, и което е почва за все повече и повече кибернападения. трябва да подчертаем така наречените целенасочени атаки. Това са такива атаки, които имат за цел да опоръчат инфраструктура чрез своят чрез своята уникалност. Атаката е, е толкова уникално е, разработена, че тя успява да проникне поради своята непредсказуемост. Има много примери през последните няколко години. Следващия момент, който трябва да се отбележи, са, са социалните мрежи. Огромен брой хора участват в социални е, мрежи. Става въпрос за мрежи като Фейсбук. Ако Фейсбук беше страна, тя ще да е третата по големина в света. Това е една чудесна среда за разпространение на кибератаки. Нападателите а, е, често пъти успяват да, да скрият, да замаскират а, е, а, техниките си именно благодарение на а, своята непредсказуемост. Също така има демократизация на а, кибернападения. Има инструменти, които всеки един от нас може да си купи онлайн и а, да ги употреби с такава цел, а, че да а, нападне някаква инфраструктура. Ето това са десетте страни, където са най-разпространени зловредните действия. Аз днес дойдох от Кит... съм дошъл от Китай, за да говоря пред вас. Често се смята, че Китай е източник на кибернападения, насочени към останалата част от света. Но а, самия Китай също е обект на нападения. А не е никак изненадващо, че, Китай, е, че САЩ и Китай са на първите две места, защото населението е много голямо. Но Обединеното кралство Германия и Великобритания общо а, дават процента на Китай, което не е никак малко. И така, има а, много сериозна киберкриминална дейност извън Европейския съюз, но а, не е пренебрежима и тази, която се съсредоточава и в Европейския съюз дела на зловредните действия в една страна не означава на всяка цена, че нападателите са в тая страна. Означава, че компютрите са последната точка на происход преди да се е, реализира атаката. Тоест, тази информа... тези данни не ни казват къде живеят или къде се намират нападателите, но кои са най-уязвимите среди, които отпращат крайна сметка атаките. Ето и малко статистика за, статистика за а, това а, колко ни струва това, което става онлайн и каква информация става обект на а, атаки. Информация за кредитни карти, за банкови сметки. Тази информация, разбира се, се продава, но цената е различна в зависимост от качеството и приложимостта. Около 260 хиляди е, самоличности а, е, са обект на а, е, хакване и други нападения. И това е много по-сериозна, много по-сериозна честота, отколкото, например, търговията с вътрешна информация и други видове а, злоупотреба. Особено ефективни са външните нападения, атаките отвън. Обикновено разходите за а, възстановяване на система след проникване неправомерно в данните около 7,5 милиона американски долара. Това е средно. А, Спомена се Естония за случаите там. Може обаче според мен да се каже, че все по-често правителствените сайтове стават предмет на атаки. Това може да е резултат от политическо напрежение, от вярването, че правителството разполага с ценна информация, И а, колкото повече правителствата а, приемат а, цифровите технологии, толкова повече има кражби на самоличност и нападатели, които се представят за правителствени ведомства при а, реализирането на атаки. Критична инфраструктура често пъти е обект на нападение. А, Имахме атаката на Stuxnet, на а, критична инфраструктура, като например хранища на уран, което а, хората възприеха като едно предупреждение. Stuxnet беше а, атака, която имаше за цел да саботира физическа материална инфраструктура. Това ни показва тенденцията, на къде се движат нещата. И така, ролята на частния сектор. Мисля, че вече и други го казаха. Според нас киберпрестъпленията не могат да се е, отстранят като проблем от една страна или от е, едно правителство. Информационната инфраструктура е най-вече в ръцете на частния сектор, така че частния сектор има интерес да създава безопасна инфраструктура, да създава технологията, която да осигури тази безопасна инфраструктура. В същото време обаче трябва да се дадем сметка, че защитата и технологиите за защита не са единственото решение технологиите, хората и процесите са а, фактори, които те могат да действат само заедно. Естествено, че ни трябва нормативна а, основа и ни трябва известен дял лична отговорност, която да се поеме от всеки го. Естествено, че трябва да се прави оценка на риска, ако не разбираме а, какъв е риска и какво е нивото на сигурност, което трябва да осигурим за този риск, няма как да можем ефективно да се предпазваме. По предложението по-конкретно, мисля, че то е реалистично като приложно поле и като възможност за достигане на съгласие. Аз съм а, работил в комисията и съм а, преговарял по тези въпроси. Също съм а, работил по рамковото решение за кибератаките. И мисля, че сегашното продължение на комисията наистина ще постигне основната цел криминализацията. Да, е, сигурно е спорен въпрос за отъжняващите обстоятелства, но като цяло мисля, че може да се каже, че предложението се движи в правилната посока. Естествено, нички, не всички форми на киберпрестъпления могат да се включат. Е, някои ще останат за бъдеще. Е, например, кражба на самоличност. Това вече се е, разглежда в е, Конвенцията на съвета на Европа. С кражбата на информация. Много хора говорят за кражбата на е, лични данни. Какво ще кажете за кражбата на интелектуална собственост, например? и много други е, престъпления, като например кражба на ресурси, има и много процесуални въпроси, които все още са незасегнати, но това са въпроси, които обаче се засягат от Конвенцията на съвета на Европа. Благодаря ви. Сега се удоволствие ще отговоря на въпроси. Председателката благодаря на господин Ханцус. Веднага ще дам думата на доктор Валдемар Грунци. Мисик. Vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung. Ich благодаря, госпожо Холмайер. Благодаря и за поканата. Ще говоря на немски. От 10 години работя в асоциацията на Германската банкова асоциация. В нея членуват банки от частния сектор. Работя там в областта на сигурността на информационните технологии значително намаля броят на атаките, извършвани от страна на организираната престъпност, най-вече върху информационните технологии. Средство за подобни атаки е, например, така нареченият троянски кон. Той най-често се използва срещу банки, Използват се също така и ботнети. Те са много важен инструмент за извършването на кибератаки. Ще ви дам няколко примера. Един журналист запита дали директивата ще предотврати извършването на подобни атаки. Не, Сони, например, беше жертва на подобна атака, тъй като не бе подновила системата си. Дигинотар е друг подобен пример. Там бе извършена атака срещу Linux сървър, данните на който не бяха актуализирани. Има и много случаи на атаки срещу страници в интернет с политическо значение. Атаките извършени с ботнети. До момента почти в 95% от случаите са насочени срещу германски страници в интернет. Успехът на подобни атаки се дължи на провал от страна на служителите в областта на информационните технологии. Дължи се на пропуски в подновяването на системите. Секторът на кредитите става жертва най-вече на атаки с така наречения фишинг или зловреден софтуер, най-вече под формата на троянския кон. Към момента месецът не е толкова лош. Наблюдават се 100 000 такива троянски коня а средният им брой в Германия е между 100 и 500 хиляди на месец. Това са троянски коне, които се използват срещу банки. Значително се повиши и броят на атаки срещу мобилни устройства. Светът на мобилните технологии в много голяма степен е обект на подобни атаки. Какви мерки за противодействие се предприемат от частните банки? Разбира се, трябва постоянно да усъвременяваме, да проверяваме процедурите за установяване на автентичността. В Германия от 90-та година насам се използва специална система така наречената система на двата фактора. Използваме също така и номера за удостоверяване на автентичността на транзакциите. Подготвя се един нов вариант на тази система. Чиповете на чип картите все повече се използват от банките. Трябва да се повиши осведомеността на обществеността за рисковете, на които е изложена. И така, кои са опорните ни точки? Чипът на чип картата и чисто физически клиентът Използваме USB устройство, например от лявата страна за електронен подпис. Горе в лявата половина на екрана е един нов вид номер за удостоверяване автентичността на транзакциите. Що се отнася до предложението за директива, приветстваме го. Това е една успешна следваща крачка по пътя на подобряване на стандартите за сигурност. Ботнетите са много голяма заплаха за сигурността на европейските граждани, на стопанските субекти и обществените органи. Трябва да се предотврати използването на зловреден софтуер за извършването на правонарушения засегнатите субекти трябва да имат възможност да се защитават, трябва да могат да разработват свои мерки и да ги тестват. Но, както знаем, сигурността не се свежда единствено до техническите стандарти. Трябва да се предприемат мерки и на правно ниво – Законовата уредба трябва да даде възможност за намаляването на броя на атаките с предприемането на съответните мерки. Атаки се предприемат срещу много различни информационно-технологични инфраструктури, както вече казах, в това число и срещу структури с политическо значение. Т.е. атаките не се ограничават само с банките. Ето защо директивата трябва да предвиди механизми за защита на целия набор от субекти, които могат да бъдат засегнати от такива атаки. Международните доставчици на услуги по интернет трябва задължително да сътрудничат при превенцията и образуването на наказателно производство срещу подобни правонарушения. Трябва да се ускори, да се усъвършенства трансграничното полицейско сътрудничество. Към момента действащите механизми не са подходящи, тъй като са прекалено тромави. Разработването на сигурни инфраструктури и компоненти на инфраструктури на европейско ниво това е мярка, която трябва да бъде въведена. По-тясно международно сътрудничество, това е също сред нашите изисквания. Има поне 4 европейски страни, които са представили своя стратегия. Това са Холандия, Обединеното кралство, Франция и Германия. Може би е настъпил момента да се хармонизират тези стратегии за сигурност, както и да се доразвият. В обхвата на директивата трябва да попаднат и други инструменти за извършване на кибератаки, като например инструменти срещу компютърните облаци. Благодаря ви за изложението. Сега набързо ще разменим компютрите.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 ще ни представи темата от различен ъгъл. Господин Валтер, да, поне се опитах да подготвя изложението си от по-различен ъгъл. Това е краят на презентацията което не е много добре. Съвсем накратко ще се представя. Работя като професионален хакер от 99-та година. Консултирал съм по въпросите на а, информационната сигурност а, изключително важни и световно известни клиенти и съм виждал системите и отвътре навън, и отвътре навътре. И съм влизал в тези системи като хакер и съм ги коригирал и съм ги консултирал после. Просто знам за какво говоря. Ето някои общи бележки. Какъв е корена на проблема? Говорим за киберпрестъпления. Защо киберпрестъпленията се увеличават, а всички други престъпления намаляват? Помислили ли сте си за това? Защото са лесни, прости, печалбата е по-голяма, риска е по-малък в сравнение с всяко друго престъпление в реалния свят. Много по-лесно е, е в мрежата е, да е, присвоиш средства от банкова сметка в интернет. При добър късмет, ако разбиеш един а, банкомат на улицата, ще вземеш 5-10 хиляди евро. Можете ли да си представите колко много в интернет можете да прехвърлите по друга сметка? Ето защо киберпрестъпността расте за сметка на повечето останали престъпления. И защо е толкова лесно? И защо е толкова привлекателно за престъпниците? Защото никой не му пук. доставчиците продават изключително скъп софтуер, който нищо не струва, не е сигурен. Компании като DigiNotar изграждат системи, предлагат а, цифрови паспорти и в същото време изобщо не ги е грижа за какво а, става дума аз имам паролата на DigiNotar в моя е, компютър. Използва ли се готов софтуер, който може да се намери във всеки магазин? Системата беше буклук и не съответстваше на най-добрите практики на отрасъла. Това съвсем категорично мога да заявя. И това причинява проблема. what to do to address the root cause of the problem. И какво можем да направим, за да решим проблема? Според мен, трябват продуктови гаранции за софтуер. Ако имате а, кола и спирачките не работят, или двигателя не работи, това ще излезе много солено на производителя. Ще трябва да изтегли от пазара партидата, за своя сметка да ремонтира нови колани, примерно да ви монтира. А какво става с софтуера? Софтуера ви го продават, то е пълен буклук. Помислете си за това как започват всички споразумения за доставка на софтуер – пълно невиняване на е, производителя, който категорично и изрично не дава гаранции. Ето това трябва да променим. И да прехвърлим риска, включително финансовия, към производителя на софтуера, към разработчика, е и тогава той ще се загрижи за качеството на продукта си и ще премахне най-малко 80% от всички причини за увеличаването на киберпрестъплението. Компании като Дигинотар, като а, други администратори, Мислите ли, че не могат да си позволят а, а, своя собствена парола, вместо да вземат първата, която им пома... а, попадне? Няма ли да е по-добре да не се свързват всички в една обща система, а да поддържат своя? Аз съм по-добре е, защитен, отколкото тези, които издават цифрово паспорти Има производители на автомобили, банки, международни търговски компании. А, а най-тайната им в дъното парола е не по-сложна от 1-2-3. Детска играчка. И сега конкретно. Член 3 до 6. Бих ги изхвърлил. Просто бих ги изхвърлил. Защото ако някой докаже, че дадена система не е сигурна, няма защо да бъде наказан този, който го доказва. Трябва да бъде наказан онзи, който е допуснал подобна система да се предлага на потребителите. Ние трябва да наказваме системите за сигурност, които не работят. Трябва да наказваме мърлявите администратори, които е, ги мързи да измислят е, по-сложна парола от 1, 2, 3, 4. За, а това, което предлага е, проекта, е да се накажат именно тези, които доказват, че системата е накадърна. Член 6. Електромагнитни излъчвания не бива да се наказва получаването на електромагнитни излъчвания. Защо? Ако получите секретни документи или документи, които се отнасят до личните ви данни, ако решите в пристъп на лудост да изхвърлите акта си за раждане, извлечението си от банката, паспорта, и някой долу на улицата ги намери, кой ще е виновен в края на краищата? Този, който изхвърли от балкона а, документите или този, който случайно ги намира на тротуара. Аз мисля, че в никакъв случай не трябва да е човека, който лови във въздуха хвърчащи лищата отгоре. Защото ако не го направите, ще видите какво ще стане производителите на системи ще продължават да не им пука. Ще продължават а, да а, произвеждат системи, които излъчват електромагнитни вълни. И някой ще ги получава. Ще се прави всичко, което е възможно да се направи. Кой ще се откаже от подобно нещо? Никой. Член 7. Зачертайте го дебело. Това е абсолютен буклук, да се изразя най-меко. Задайте си два прости въпроса. Какво ще направите, ако си загубите ключовете от къщи? Какво ще стане? Ще обявите, че е престъпление да се ползват чужди ключове и ще чакате да се приеме закон и съда да го осъди. Ами няма това да направите. Ще отидете при ключаря и ще поискате той да ви смени ключалката. Защо не се постъпва по същия начин в тази област? Ако реагирате правилно, няма да ви трябва закон за наказване на а, човека, който е намерил вашите ключове. Сега за завишените санкции. Завишени са наказанията за киберпрестъпността в цифровото пространство от няколко години насам. Всъщност от 11 20 септември 2001 година насам са завишени. Е, и има ли някакъв ефект за киберпрестъпността? Намаля ли? Не, нарасна. Защо расте? Нали сега наказанията са по-тежки? Единственият отговор е, че тежките наказания не са ефикасни. Член 8. публикуването на информация за уязвимостта е наистина нещо много важно. Ако искаме да защитим инфраструктурата си, нашите системи, нашата информация, трябва да знаем срещу какво се защитаваме. Ако ние не знаем срещу какво се отбраняваме, то тогава как ще го постигнем? Ще бъде почти невъзможно това да се организира ефикасно криминализирането на публикуване на информация за уязвимостта на инфраструктури с информация и софтуер ни намалява сигурността. Всеки, който разполага с тази информация, може да се движи е, в киберпространството, докато ние, гражданите, нямаме никаква представа, че тази заплаха съществува. И ако нямаме представа как ще се защитим това е проблем. Затова, моля ви, обърнете внимание на този проблем. Ако просто оставите нещата така, никой няма да съди е, никого за публикуване на уязвимост. И ако един 42 годишен бразилец е успял да влезе в информационната система на Европейската комисия. Ние трябва да знаем това, защото иначе е проблем. Още по-лошо, е, ако той е 14 годишно дете. Член 9. Мисля, че вече го казах. завишават се наказанията, няма никакъв ефект. Защо ще вървим все в същата посока, която очевидно е безполезна? Десети член. Той е най-смехотворният текст, сътворен в е, всичко това. Той обръща всичко с главата надолу. Моето предложение изцяло се откажете от него. Алинея първа. Нека да бъде наречена алинеята на анонимността. Защото е насочена към анонимните хакери, Алинея втора казва, че Закона трябва да се отнася по-строго към онези, които са предизвикали финансови загуби в особено големи размери. Но кой го определя? Ние имаме слоеве защита. Обособяваме отделни елементи, за да намалим вредата от атаката и да ограничим въздействието. И ако някой не прави това със своите системи, защото така му е по-ефтино, по-бързо, по-удобно, е тогава да не се чудят, че ще претърпят загуби при нападение върху системите И този, който извършва атаката, бъде наказан за това, че мърляво си е свършил работата администратора, кой трябва да бъде наказан? Администраторът. И ако не администратора е виновен, то тогава търсете вин... истинския виновник. Звучи ми безсмислено. Алинея трета е за кражбата на самоличност. Трябва да се запитате, защо толкова се разпространява кражбата на самоличност? и все повече расте. Същото е като киберпрестъпността. Лесно, просто, с по-малко риск, с по-голяма печалба, отколкото в реалния свят. Е, защо е толкова лесно? Защото все повече растат масивите лични данни, които трябва да се поддържат от закони. Законите са тъпи, но това е друг въпрос – огромните бази данни в интернет може е, да отразяват в най-големи подробности е, какво е финансовото състояние на акционерите на една компания и така нататък. И изобщо не се обръща внимание каква е сигурността им. Ако някой знае, че има база с 500 милиона самоличности, е няма начин да не се опита да я пробие това е най-голям удар, който можеш да направиш. Много по-лесно е а, да удариш една база данни, а не 20 отделни. Ако не сложим край на тези огромни масиви данни, които се трупат някъде концентрирано, няма да можем да се борим с кражбата на самоличност. И тя ще продължи. Докато се трупа в единни центрове чувствителната лична информация. Ами, това е от мен. Благодаря ви. Ако имате въпроси, на ваше разположение съм. Много ви благодарим за интелектуално стимулиращото изложение. Много интересен подбор на термини. Сигурна съм, че ще се върнем към това, което вие казахте, което а, става въпрос за предотвратяване. Е, трябва да се разгледа и отговорността на отделните дружества, които участват в процеса. В бъдеще съм убедена, че пред съда ще се изправят именно кръците, а не тези, които създават системите за защита. Но проблемът е, когато имаме грабеж на банка, всъщност директора на банката трябва също да носи споделена отговорност за този грабеж. Това е една провокация, която отправихте. Много интересно. Някакви въпроси сега има ли от страна на членовете? Ще поставя въпроса си този път на немски. Той е свързан с много интересния подход, който предложихте във връзка с отговорността. Говорихте за два подхода. Първо, производителите на софтуер, заинтересовани ли са те наистина от осигуряването на сигурност на компютърните системи В Германия се продава, например, софтуер за работа в областта на човешките ресурси, който е в никакъв случай не е сигурен. Но въпросът е дали Приемането на прекомерно строги и комплексни разпоредби не би им попречило и на развитието на производителите на софтуер. Всички извършени до този момент проучвания на компютърната сигурност могат да се обединят около една констатация, а именно, че не става дума толкова за това да повишим нивото на защита, а за това да намалим сложността на софтуерните програми. От това възниква следният въпрос. Киберсигурността не е ли иллюстрация за ограниченията върху технологично развитото общество. От една страна, производителите на софтуер трябва да продължат да се развиват, трябва да се разшири обхватът на мрежите, но от друга страна трябва да се гарантира и сигурност. Един публичен орган, например, разполага с някаква компютърна система, която е много лесна цел за кибератаки. Ще се върна на основния проблем. Проблемът в сигурността ли е в гарантирането на сигурност или в това, че Въпросите за сигурността са иллюстрация за проблемите на увеличаването на обхвата на мрежите. Не може да не гарантираме сигурност, но от друга страна сте прав, сложността на системите е най-големият враг на сигурността. Колкото по-сложни са системите, толкова по-низко е нивото им на сигурност. Ето защо упростяването, разработването на по-прости програми, често, когато сигурността е от значение, е по-доброто решение. А по въпроса за свръхрегулирането, ще ви дам за пример автомобилопроизводителите през 60-те и 70-те години. Тогава те също се противопоставиха на въвеждането на предпазни колани – заявиха, че това е излишно. Но предпазните колани никак не са лошо изобретение, като се вземе предвид сигурността на отделните пътници. Изискването за предпазни колани, както и за тяхното надлежно функциониране – това е, според мен, първата крачка, която трябва да направим. Това би било едно добро начало. А за да се предпазим от ботнети, бих препоръчал на всеки, който използва Windows XP, да използва моята система. Може ли да добавя нещо? Preview speaker and Определено по някои въпроси съм съгласен с предходния оратор и такива, по които съвсем не съм съгласен. Имам удоволствието а, да съм единствения от а, този състав, който работи за дружество, което а, разработва програмно осигуряване. Опростяването нещо добро ли е от гледище на а, информационната сигурност? Да, колкото по-сложен е един софтуер, толкова по-трудно се защитава той. Толкова по-вероятно е а, да има нападение срещу него. Лесно ли е да се намали а, уязвимостта? Отрасълът работи много сериозно по този въпрос. А, събрани са добри практики, написано е много за това как да се намали уязвимостта, как да се обучат служителите ни в правилното ползване на софтуера по целия цикъл на процеса. Писането на софтуер обаче е, все още не е точна наука. Тъй, че в много области е, има място за усъвършенстване и винаги ще има. Дори някой да напише идеалния софтуер, средата, в която той работи, е, може да се опоръчи чрез човешка грешка, чрез социални, е, виртуални социални е, отношения, създаването на социални отношения чрез мрежи. Вече говорих за сигурност, хора и процес като три неразделни фактора. Добри, с най-добрия софтуер, ако хората не могат да го ползват, не знаят как да го усъвременяват, няма да сте защитени. Много се говори по примера с колите. Той често се ползва, действително. Искам обаче да. А, а, призова за предпазливост, когато ползваме подобни примери. Нека да вземем една кола. Една кола, която е проектирана за е, конкретни статични условия. Статични в смисъл, че не можем да променим части от нея. Не може да има, да има една кола, която наполовина да е Ферари, наполовина да е Фиат. И ако постоянно се правят промени в нея, няма да оцелее като кола. Също въжи и за е, компютрите. Компютрите постоянно са обект на някакви промени. Когато влезе в световната мрежа един компютър, поради това е много уязвим на атаки. Та да се върнем към въпроса за дейностите онлайн, офлайн и сложността на защитата. Това, което става сега онлайн, всъщност е отражение на света офлайн. Моята теория е такава. Ние може да искаме да упростим нещата, но в действителност хората търсят повече технологии. И ползват повече технологии, ще ползват повече технологии, независимо от рисковете за сигурността. И често пъти не са запознати добре с сигурността и рисковете за нея. Така че е много по-важно да се създаде една а, а, култура на сигурността и на защитата, така че хората да са по-осведомени и по такъв начин, в крайна сметка, по-добре защитени. Естествено, както вече се каза, защитата и сигурността са и отговорност на потребителя. Но ако те не са обучени, ако те не са наясно, няма как тя да се постигне. Да се върнем на примера с автомобила. В Германия годишно загиват над 4000 души. Не може да се твърди, че автомобилите са сигурни като системи. А по отношение на софтуера, жертвите не са толкова много. По въпроса за сигурността на системите, всяка една система е обект на атаки. Необходимо е само известно време за успешното извършване на атаки. можем да забраним базите данни, но опитайте се, например, да забраните Фейсбук. Никой не пита дали иска да използва Фейсбук. Хората просто го правят. Разбира се, трябва да се укрепят стандартите за сигурност – Работи се по изготвянето на сигурен софтуер и сигурен хардуер. В каква посока искаме да поемем? Да осигурим високи стандарти на сигурност на комплексни системи, но те няма да имат бъдеще на пазара. Няма подробно да отговарям на това. Ще преминем към следващата част от разискванията. Не можем да се задоволим с това да заявим, че ще си продължим както преди, защото проблемът засяга не само Европа, но и Китай и Съединените щати. Засяга всички, които искат да пробият на европейските пазари. Затова ще трябва, в това число и политиците, всички да си зададат въпроса дали за нас е по-важно бързо да пуснем на пазара някакъв продукт или е по-важно да му осигурим високо ниво на сигурност. Трябва да си отговорим на този въпрос, тъй като наказателно-правните разпоредби са последното средство за действие. Действията трябва да са насочени към защита на засегнатите субекти. Ако не предотвратим подобни атаки, то ще се стигне до много големи вреди. И трябва да обмислим този въпрос и тук в Европейския парламент. Благодаря на тримата ни гости. Ще поканя гостите, които ще участват в третата и четвъртата част на дискусията. Ще проведем двете части едновременно. Ще ги съединим и така ще дадем възможност след това на шестимата ни оратори да отговорят на въпроси. Ще можем да се вместим и във времето. So, ladies and gentlemen, um, this would be the third and fourth... Um... И така, госпожи и господа, последно заключително обсъждане в рамките на нашето изслушване. Искам специално да благодаря на колегите от е, името на Парламентарната комисия по промишленост, научни изследвания и енергетика – мисля, че договорът от Лисабон промени отношението на парламента към нормотворческата функция, особено като говорим за киберпрестъпление, киберпространство. Мисля, че до сега парламентът беше царството на докладчиците, но сега атмосферата се променя и благодаря на госпожа Холмайер за е, сътрудничеството в законодателната работа. Колегите от нашата парламентарна комисия високо ценят взаимодействието ни. Киберсигурността, сигурността на информационните системи, киберпрестъпленията са не една огромна област, в която трябва да приеме законодателни решения. И двете комисии имат своята роля в законотворческия процес и така. Следващият въпрос е за междуинституционалните задачи. И сътрудничество между институциите. Преди много години, е, е, когато останах европейски депутат, едно от, първото, едно от първите неща, един от първите въпроси, с които се занимах, беше Ениса – Европейската агенция за мрежите и информационната сигурност. Мисля, че ЕНИСА изигра много важна роля, като постепенно се променяше отношението с укрепването на оперативния капацитет на държавите членки осъзнахме, че Европа може много да направи в допълнение към националното равнище и да взаимодейства и с външни организации. Когато говорим за взаимодействие, имаме предвид взаимодействието в Европейския съюз, Европейския съюз и други организации, обществения сектор и частния сектор – Именно в, тази, в този широк сектор трябва да видим какви са задачите и възможностите за сътрудничество. Много се радвам, че имаме представители на различните организации. Маре Сабаси, заместник-председател на Евроюст, заместник национален представител на Франция, имаме представител от Европол, Стив Пърсър от Ениза. Бих започнал отзад напред. Най-добре е да започнем а, с агенцията, с Ениза и с въпроса каква е вашата идея за сътрудничество, какви са слабостите в момента. Задавам този въпрос като докладчик по рамковата научна програма до 2020 година. Формулирана е мисията да се работи по информационните технологии, а нямаше представител на ЕНИЗА, който да ни подскаже как да се освои най-добре този четвърт милиард, предвиден за следващите години. На работно равнище е, се преговаря с Американска организация за киберсигурността, но ЕНИЗА е, и генералните дирекции в този ресор, като че ли отсъстваха. И в рамките на тези разнообразни взаимодействия, каква е степента на сътрудничество? Имаме някои много добри примери, има възможност за подобряване на дейността. Много ще ми е интересно да чуя Европейската агенция какво е изморението на сътрудничеството според вас? Къде има възможности за подобряване? Заповядайте. Um, Благодаря ви. Много се радвам, че имам възможност да говоря днес с вас от името на Ениза. Ще почна с един въпрос. Каква е разликата между киберсигурността и е, старата утвърдена информационна сигурност? Това, което осигуряваме през последните 15-20 години. Не, че очаквам отговор. Нека да ви кажа ние какво мислим. Киберсигурността е въпрос на гледна точка. Когато говорим за киберсигурност, става въпрос за е, информационна сигурност, погледната в международен план, в глобален план така че едва ли ще има служител по киберсигурност в малко предприятие. Но въпросът за киберсигурността се свежда до сътрудничеството. Това, което ще се опитам да ви убедя, е, е всъщност това, за което съществува Ениза. Силата и основната задача на Ениза е да създаде и да насърчи една силна култура на информационна сигурност в Европа. Тоест, днес ще говоря не за специализираните аспекти, а по-скоро за начина по който се опитваме да постигнем тази цел. И така един общ преглед на агенцията. Ние сме много млада структура. През 2004 година бяхме основани, само 60 души работят при нас, което налага определени начини на действие. Наричаме се понякога център на експертна компетентност. Може да звучи леко надуто понякога, но, но определено имаме много експерти. Това, което се опитваме е обаче да направим е да извлечем полза от натрупания експертен опит в държавите членки. Имаме екипи, които се занимават именно с извличането на този експертен опит за целите на разрешаването на трансгранични проблеми. Подкрепяме комисията и държавите членки във всички области на информационната сигурност и обменяме, е, подпомагаме обмена на информация, също така между частния и а, публичния сектор. И така, работата ни с държавите членки. Много важно. Част от задачата на ЕНИЗА е именно да подпомагаме обмена на информация между държавите членки. Естествено, че ние сме извлекли много полуки от многото проекти, с които сме се занимавали, но а, това, което се опитваме да правим е да а, насърчаваме обмена на добри практики между държавите членки. Това, което трябва да се отбележи е, че като, се, като действаме като посредник между държавите членки, всъщност подходът ни е много мащабируен. Работим с целия наличен опит в целия Европейски съюз. Какво се опитваме да постигнем? от около 5 години се опитваме да променим начина по който действа Ениза за в цялата тази рамка. Преди 2008 година се съсредоточавахме върху дейностите дейности по критична инфраструктура и е, други области. След това се съсредоточавахме върху резултатите, а сега се опитваме да предизвикваме промяна на пазара. Това, което искаме да осигурим е въздействие. Една от основните идеи, които прокарваме в момента е, че за да се е, извърши това по по-ефективен начин, е да засилим присъствието си в е, държавите членки, които имат повече проблеми, практически проблеми, ежедневни проблеми, при е, изпълняване и прокарване на е, политики и законодателство. Това става чрез различни методи, като осигуряваме мащабируемост, мобилност и други характеристики. Ето тук виждате е, колко много работа, виждате, много работа вършим. Пътуваме из най-различни страни, по различни места. <laughs> места. Също така аз, играем като връзка между основните европейски институции трябва да сме сигурни, че има смисъл естествено от това, което а, правим, защото иначе а, няма да има смисъл от него. Тъй, е, че много време е, прекарваме в съгласуването на нашите цели и практики с тези на други институции и органи от Европейския съюз. Например, работим а, много сериозно с Европейската комисия. Ето тези а, главни дирекции, които виждате на екрана е, Работим и с а, други а, европейски институции, като например JRC, новата европейска институция CERT. А, с СЕН сме сключили меморандум, вече сме, подпис, сме подписали с Европол също. Частен сектор много е важен частния сектор поради това, че голяма част от критичната инфраструктура всъщност се управлява от частния сектор, затова поддържаме една широка мрежа от контакти и с тях. Редовно се срещаме с асоциации на отделни а, отрасли, за да сме сигурни, че вършим именно това, което е необходимо за а, стопанския сектор. Много а, важно е европейското публично-частно партньорство за устойчивост. Това беше споменато вече няколко пъти. Опитваме се също така във всичките си проекти да приобщаваме участници от частния сектор. Събирането на място на отделни общности често пъти е по-трудно, отколкото свързването на отделни държави членки. Е, благодарение на е, Лисабонския договор по-лесно се осъществява диалог между отделните общности, но има още много какво да се върши. Знаем, че понякога е, дублираме усилията си с други организации, което обаче е економически неефективно, за съжаление. Ще ви запозная с първото общо европейско учение. Това се основава на плана на комисията от март 2009 година. 2010 година беше крайния срок за изпълнение. Това беше едно учение, което първоначално включваше много малко държави членки, което после нарасна до 27 плюс са няколко страни, с които има сключено споразумение за свободна търговия. Какво се опитвахме да установим? Какво се опитвахме да изпитаме? Много прости неща. И а, въпреки, че нещата, които изпитвахме, бяха а, много прости, се оказа, че не се справяме добре с тях. И така, какво проверявахме? Ако има атака срещу една държава членка, проистичаща от друга държава членка, на кого се обаждате по телефона? не е толкова ясно, не е толкова очевидно. Още по-малко очевидно е, е доколко добре разбирате е, правомощията и юрисдикцията на този, на когото се обаждате. Няма смисъл да му се обаждате, ако той не може да ви реши проблема. И накрая, какви, ком, ком, какви канали за обмен на данни е, се ползват? Както казах, е, всички държави членки, плюс още три страни участнаха, е, регулаторни органи, частния сектор, 70 организации, 150 експерти. И а, като цяло, мисля, че си струваше да се проведе това учение и беше много а, полезна стъпка към изготвянето на един общо а, европейски план за действие. Тези обучения обаче трябва да се ползват и в бъдеще. Трябва да се ползват при разписването на политики, за да може да се осигури един хоризонтален, обединяващ план за действие. Документите е, са на лице, можете е, да се запознаете с тях е, на сайта. Безплатни са, разбира се, свободен достъп. Има много интересна информация за всички заинтересовани страни, в това число и частния сектор планиране и структура, изграждане на доверие, общо разбиране и контактни точки е, са само част от категориите информация, която е на разположение. В момента се е, подготвяме за първото съвместно учение между Европейския съюз и е, САЩ. Беше обявено на съвет на конференцията на министрите в Унгария малко по-рано тази година. Очакваме интересни резултати да се постигнат от а, тази проява. И така, в заключение, Основната задача на ЕНИЗА е да осигури да подпомага диалога между държавите членки, между европейските институции и държавите членки, между частния и обществения сектор. С, с удоволствие а, подпомагаме държавите членки а, в а, мрежовата информационната сигурност. И също бихме могли да помогнем на частния сектор да се справи с ежедневните си предизвикателства в областта на сигурността. А какво имаме да кажем по, конкретно по темата? Имаме някои коментари по директивата. Смятаме, че тя е много добра стъпка именно в правилната посока със сигурност отклипва на повечето ни потребности. имам обаче някои дребни бележки. Първо, не бива да се задълбава в технологията, но все пак да се вземат предвид технологичните развития. Трябва да си даваме сметка, че софтуера съществува на няколко нива. Имаме ниво комуникации, имаме средно ниво, имаме виртуализация, имаме приложение. Трябва да имаме предвид, че данните могат да се наблюдават на няколко нива и е, трябва да знаем кой какво трябва да върши в този процес. И естествено, това трябва да бъде балансирано спрямо законодателството за, за, за защита на личните данни и неприкосновеността пак трябва да се е, е, внимава е, и с техниките за измерване, например, броя на ботовете в един ботнет не е много добър показател е, за целите на определенето на наказуемостта. Някои от определенията могат да се усъвършенстват, например достъп, прихващане. Знаем, че е, това е много трудна задача, но си струва пак да се разгледат тия въпроси. Много би било полезно да се знае какво ниво на достъп и, и е, прихващане е, е, е допустимо по закон, т.е. без е, съгласието на собственика защото това е важно при е, разформироването на ботнети, например. разпоредбите за максимално време за реакция са е, слабост слабо според нас. Е, трябва да се стандартизира, да се хармонизира този период в отделните държави членки. После Европол и ЕНИЗ могат да се включат като получатели на данните в разпоредата, където те се изреждат по член 13 а от рамковата директива за далеко съобщенията, ние така или иначе вече сме получател на такава информация. Искам това само да ви го напомня. Благодаря ви за вниманието. So the next speaker would come from Eurogist. Следващият ни гост представлява Еврожуст. Доколкото знам, разполагате с екип от експерти по киберпрестъпленията с въздействие върху економиката. За нас би било много интересно дали Еврожуст като пример за сътрудничество между държавите членки и държавите членки и комисията има някакво виждане за това как може да се засили сътрудничеството, като се вземе предвид и проекто директивата. Ще говоря на френски. Благодаря сърдечно на членовете на Комисията по граждански свободи и правосъдие за отправената към мен покана. Благодаря и на госпожа Холмайер. Много е важно да изтъкнем, че аз Говоря пред вас в качеството си на бивш разследващ съдия. Ще наблегна най-вече върху сътрудничеството в правната област. Вече чух много интересни предложения, но те много в много малка степен са свързани с практическата работа на място на съдиите и прокурорите. Затова днес ще ви изложа действията на ниво Еврожуст, ще ви изложа с какви проблеми се сблъскваме и каква е реакцията на предложението за директива. И така, с какво се занимава Еврожуст? Структурата, разбира се, ви е позната, но нека ви припомня, че Представляваме орган за осъществяване на съдебно сътрудничество. В рамките на Еврожуст си сътрудничат съди и прокурори. Сътрудничат си в областта на наказателното преследване и борбата с организираната престъпност в редица държави членки. На ниво Еврожуст работят различни екипи и работни групи тези групи работят по много сложни правни въпроси. Една от тях се занимава с економическата и финансовата престъпност. Аз ръководя този екип. Една от целите на работата ни е борбата с киберпрестъпността. прокурорите, които са членове на този екип. В по-голямата си част са специалисти в областта на киберпрестъпността. И имат връзки и с други свои колеги прокурори. Обсъждаме и много технически аспекти, например като поддържаме връзка с Европол. Но, разбира се, не сме специалисти по техническата, по специализираната част. Работим в областта на економическата и финансовата престъпност. Опитваме се заедно с прокуратури в цяла Европа да доведем до успешен край наказателните преследвания по много случаи. Един такъв случай бе в Франция в продължение на много дни. Там страницата в интернет на публичен орган бе блокирана, нямаше достъп до нея. Беше сезиран Еврожуст. Френската прокуратура се обърна към нас а тя разполагаше с информация, от работата на полицията. Прокуратурата в случая също нямаше специализирани познания. Експертът от компютърен клуб Хаос заяви, че, например, банките също трябва да понесат своята отговорност но за да може изобщо някой да понесе отговорност, прокурорите трябва да са наясно, напълно наясно със случая. В случая във Франция ставаше дума за атака срещу страница в интернет и прокурорите трябваше да си изяснят какво представлява ботнет. Атаката бе извършена от Руската федерация. И в хода на работа прокурорите трябваше да се осведомят по доста от техническите детайли. Това отне немалко време, но бе необходимо Това е и целта на Еврожуст да предоставя подкрепа при разглеждането на отчасти много сложни хипотези. Списъкът включва не само киберпрестъпления. Прокурорите в Италия, Германия, Швеция, не са всички на едно мнение за това как точно следва да се квалифицира едно киберпрестъпление. Когато има такива разногласия, не е възможно и да координират действията си. Възниква въпросът за компетенциите, за това кой правов ред е приложим за сроковете на погасителна давност, за конкретното квалифициране на деянието. За да се справим с тези проблеми, сме изготвили списък на различните правонарушения. Ще цитирам член 34 от директивата – за статистическите данни. Миналата година в Еврожуст бяха образувани 32 производства. Това бяха наказателни производства за киберпрестъпления. Тази година броят е горе-долу същият. Възниква въпроса дали броят на деянията е едва 32. 32 деяния в рамките на една година в 27 държави членки. Тук отново се връщаме на необходимостта за повишаване на осведомеността за този вид престъпления и за активизиране на мерките за координация. Вероятно е през тази година броят на регистрираните деяния да се увеличи, но въпреки това не е много висок. Компетенциите са разположени на три нива. Първо, полицейските органи, второ, Еврожуст и Европол, които осъществяват сътрудничество. И третото ниво на компетенции, това са органите извън Европейския съюз. Възможно е да си сътрудничим с тях, но Що се отнася до тези органи, трябва да се прилагат международни инструменти, като например конвенцията от Будапешта. За съжаление, обаче много малко държави са я ратифицирали. И това се превръща в проблем. Проблем в взаимодействието с органите извън Европейския съюз. Ще се върна на случая във Франция. Вероятно е тази атака да е извършена от Русия. Опитваме се да си сътрудничим с Русия в рамките на производството, но това никак не е лесно. Какви са трудностите, с които се сблъскваме на ниво Еврожуст при разследването на киберпрестъпления? Първо, обучението на практикуващите юристи. То не е уредено в директивата. Второ, обмен на информация. В директивата се предвижда възможност за подобряване на обмена на информация. Визира се създаването на звена за контакт. Искам да ви обърна внимание, че вече съществуват такива звена за контакт. Именно те трябва да играят много важна роля. Много е важно да се възползваме от тях. Те ще са първите структури, към които ще се обърнат прокурорите, за да получат информация. Има и още два проблема. Първо, скоростта, с която се извършват подобни деяния. Трябва да се реагира особено бързо. Във връзка с това е важна работата на звената за контакт. Трябва обаче да се предвидят и правила за подсъдността. И последният проблем, върху който ще се спра, са контактите с трети държави. Настоящата редакция на директивата е обща като формулировка. Това според мен е положително. Но трябва да се уредят и някои други въпроси, като например звената за контакт. Може би трябва да се преосмислят и проблемите по отношение на трети държави. В момента една от нашите групи обсъжда ускоряването на процеса по изграждането на център за, по въпросите на киберпрестъпността. Това ще е по-добра възможност за обучението на практикуващите юристи. Председателят, благодаря ви. Идеята на госпожа Холмайер да поканим представител на, на Еврожуст бе много добра, тъй като има и известна несъразмерност по отношение на прокуратурите. Те се сблъскват с съвсем различни проблеми. Следващият ни гост е госпожа Бейнс от Европол. Осведомих се за Работата, която извършва госпожа Бейнс, тя работи за установяването на сътрудничество с европейските граждани, за да могат въобще да бъдат засечени подобни деяния. Едно е работата, която вършим в различните структури, а съвсем различен е въпросът за европейските граждани, за това какво могат да направят те, когато са засегнати от киберпрестъпления. Радвам се, че Европол ще ни докладва за ролята си в този процес, но бих искал да се спрете и върху европейските граждани, тъй като темата е много интересна. Имате думата. Много ви благодаря. Добър ден, госпожи и господа. Преди всичко искам да благодаря на парламентарната комисия по правосъдие, вътрешни работи и граждански свободи на госпожа Холмайер за отправената покана. Мисля, че това предложение е много своевременно, не само с оглед на засилената заплаха от нападения срещу информационните системи киберпрестъпността по-общо, но и заради необходимостта от съгласуван, единен подход на основата на сътрудничеството в Европейския съюз. Ако не сте добре запознати с Европол, искам да кажа, че ние сме основният център за натрупване на събиране на експертен опит на правоохранителните органи и оперативна подкрепа. Имаме специалисти, които работят на място в държавите членки с криминалистични изследвания и експертизи. Работим по трансгранични проблеми и даваме стратегически насоки за работата на групата по киберпрестъпността на Европейския съюз. Нашият принос към борбата с киберпрестъпленията е в рамките на аналитичното ни работно досие Киборг. Имаме и мрежа от 140 служители за свръзка от правоохранителните служби в Европейския съюз и трети страни, и специалисти, е, най-вече от е, Агенцията за борба с тежката организирана престъпност в Великобритания и ФБР. Миналата година Европол публикува оценка на заплахата е, в ИОПТА за организираната престъпност, извършвана чрез интернет. Беше посочена ключовата роля на ботнета в индустриализирането на киберпрест престъпността, увеличението на печалбите от него и създаването на условия за мащабни е, нападения. Нашата препоръка е, е в е, посоката, в която е дадено законодателното предложение. Едни и същи средства се използват при киберпрестъпления за различни цели. И разграничаването на престъпната дейност по интернет и другата престъпна дейност все повече се замъгляват и държавите членки и Европейския съюз сътрудничат по-широко за борбата с кипер киберпрестъпленията. Активното партньорство с частния сектор е ключов приоритет, както и създаването на по-тесни работни отношения с други институции на Европейския съюз. Ще ви дам някои конкретни примери за сътрудничество – във връзка с съдебното сътрудничество искам да посоча, че естествено Европол и Евроюст работят е, много тясно. Ние имаме аналитично работно досие Киборг, но е, Евроюст членува а, е, в него, както и а, в работната група за киберпрестъпността и групата за обучение и образование а, на която е съосновател Европол. Двете агенции е, взаимодействат пряко, оперативно и стратегически за укрепване на капацитета в целия Европейския съюз. Повечето от е, оперативните примери, за съжаление, все още е, не са приключени дела и за това не мога да навлизам в конкретни подробности, но ще ви дам все пак някои от тях. Едно разследване, координирано от Евроюст, беше насочено към измами чрез системата за търговия с емисии в Европейския съюз. Така държавите членки получиха ценна информация за престъпното поведение на организираните групи. Имаме един проект, координиран от Евроюст, е, за използването на така наречените електронни мулета. Използването на е, средства електронни е, за превръщане на облагите от киберпрестъпността в парична наличност. Европол анализира информацията подадена от държавите членки и предаде своите изводи на прокурорите. Сениза работи много успешно. Съорганизирахме семинар в Прага за сближаване на практиката и подходите на правоохранителните органи на държавите е, членки. Примерът е, с системата за търговия с емисии, сътрудничеството е, по изпирането на пари съвместно с Евроюст, ЕНИЗА, сътрудничеството за устойчивост за превенция на престъпността ни помага да обърнем поглед и напред. Европейският център по киберпрестъпността ще бъде създаден през 2013 година. Това е важна и навременна крачка напред. също но Европол се стреми да изиграе своята роля в събирането на информация, в разследването и виждаме потенциална полза от включването на специалисти от Евроюст, ЕНИЗА и други. Очаква се, например, да има тесни връзки между Европейският център и сега оформящия се екип за бързо реагиране на европейските институции. И да се върна на предложението съвсем накратко, ако може, ние приветстваме наказването на производството, продажбата, набавянето, вносът, разпространението или е, осигуряването по друг начин на киберпрестъпни устройства и средства, както и предвиждането на утежняващи вината обстоятелства при а, тези а, деяния. Също така сме съгласни с въвеждането на криминализация за а, незаконно прихващане а, на а, данни извън публичната сфера и създаването на мрежа от контактни точки, която да работи непрекъснато. Във връзка с събирането на статистически данни, нашето скромно мнение е, че трябва да се обърне внимание на всички видове атаки, а не само на така наречените мащабни или тежки, според преценката на държавите членки. В предложението се казва, цитирам, държавите членки могат да определят какво представлява тежка последица в съответствие с националната си практика и законодателство, но по такъв начин ще има непоследователност в отчитането. И най-сетне искам да ви обърна внимание на един проект, който в момента се реализира за докладване на киберпрестъпленията до интернет. Това е системата e-cross за сигнализиране на Европол по интернет за извършени киберпрестъпления. Това мисля, че ще може да допринесе за усъвършенстване на законодателната работа. Благодаря. Благодаря съвсем накратко. Искам като председател на мястото на председателя да. Важно е да имаме предвид, че времето ни е ограничено. Е, е, може би е добре някой да пожертва е, част от предоставеното му време. Аз се отказвам от заключителни бележки, оставям ги на е, другите две дами, които са съпредседателки. И без да правим дискусия сега, преминаваме към следващата тематична дискусия, когато идват експертите, разбира се. и са принудени да изложат мислите си само за 10 минути, очевидно човек би си задал въпроса какъв смисъл има от всичко това. Ето защо призовавам колегите от парламента да проявят разбиране и да съдействат. Всичко което чувате днес. За ЕНИЗА, за останалите институции и предишните, които сте чули, ще бъдат предоставени на парламентарните комисии, на докладчиците. Не се ядосвайте, ако няма време за вашите въпроси, ще получите цялата информация. По-добре е да я чуем тук. Надявам се, че това ще оптимизира начина по който ще използваме оставащото време. Panelist, um, I... Давам думата на следващия оратор. Защита на личните данни е основен приоритет за Европейския парламент – Европейския надзорен орган за защита на данните е ключова институция според нас и с удоволствие искам да дам думата на Петър Ханстингс. Така малко ще изместим вниманието към гражданина от дейността на правоохранителните органи, от правните измерения към гражданите. Благодаря, господин председател. Приветствам това изслушване по въпроса за кибератаките срещу информационните е, системи. Много ми беше интересно цялото изслушване до сега. И ви благодаря и специално за поканата да говоря за правната сигурност и защитата на личните данни. Дълго време понятието киберпространство се свързваше с една отдалечена действителност и може би дори така е и възникнало понятието или думата, че това е едно а, свободно далечно пространство. Знаем обаче, че то вече не е никак далечно. Киберпредстъпленията и кибернатаките е, срещу информационни системи могат да имат много сериозно въздействие върху реалния свят. Основните е, правни принципи обаче също трябва да са приложими спрямо киберпространството, както те се прилагат към реалния свят. В това отношение има още какво да се подобри. Това въжи както за понятието престъпление, така и към борбата с престъпленията, предотвратяването и правоохранителните мерки. В момента няма всеобхватен европейски нормативен инструмент, който да включва всички аспекти на киберпрестъпност. Решението на съвета от 2005-222 включва единствено приблизително определение на някои компютърни правонарушения в обхвата на киберпрестъпността нито се е, занимава с начините за противодействие, е, нито за е, мерките за защита на личните данни. Нормите за защита на данните за целите на полицията и правосъдието, в число срещу киберпрестъпността, в момента са набор от конкретни норми, и общата рамка има много а, ограничено приложено поле за обмен на дати между държавите членки. В ерата след Лисабонския договор а, се върши много повече по защитата на данните на базата на хартата на основните права и е, закона изобщо, е, договора, извинете, изобщо за функционирането на Европейския съюз. Именно за това се полага толкова усилия, за да се преразгледа директивата за защита на личните данни. Надяваме се, че това ще доведе до един всеобхватен, обединяващ подход, който ще включи всички области на европейската политика, в това число бившия трети стълб, полицейското сътрудничество и сътрудничеството по а, съдебните въпроси също се надяваме, че ще се постигне по-висока ефективност, защото ние няма да преоткриваме сега защитата на личните данни. Тя вече е открита, а вече се признава като основно право в Лисабинския договор. Напротив, трябва да се обърне повече внимание към повишаването на ефективността на защитата на данните на практика. Това означава да се съсредоточим върху а, изпълнението на принципите за защита на данните и също така за осигуряване зачитането на правата на носителите на данни. Също така включване на принципите ето, неприкосновеност на личните данни залегнала още от проекта на а, системите. Това става в а, контекста на а, едно по-устойчиво и по-приобщаващо киберпространство. Също така видяхме, че дългосрочни програми като тази от Стокхолм или е, програмата за е, цифрови технологии подчертават допълнително значението на борбата с е, ки, киберпрестъпленията. Директивата, която се предлага, също е една стъпка напред, макар и не много голяма, не голяма, но пък добре дошла. Това става ясно и от меморандума, който разяснява типа политики, които се използват. Естествено, преразглеждането на а, рамковото споразумение не е целяло да постигне някакви огромни резултати, но все пак постига някакви. Съществуващото законодателство, нормативната уредба е, показва, че киберпространството не е нито дивия запад, нито някакъв Биг Брадър. Хартата на правата на човека а, ни отправя а, посланието, че всеки има право на неприкосновеност на личния си и семейния си живот. Всеки има право на защита на личните данни. Тези данни а, трябва за това да се обработват а, по един почтен начин за конкретни цели и при а, е, а, е, съгласието на съответното лице или на базата на друго а, е, законно основание. Всеки има право да провери какви данни се събират за него, има право те да бъдат коригирани в случай, че а, това е необходимо. Сегашната директива за защитата на личните данни играе важна роля в предотвратяването на киберпрестъпленията, тъй като се задължават компетентните лица да предприемат необходимите мерки за сигурност. Това е една мерка, която трябва да укрепим. По отношение на правната сигурност в по-широк план, можем да кажем, че има много широк набор от нормативни инструменти, които по един или друг начин допринасят за борбата с киберпрестъпността. Конвенцията от Будапеща за киберпрестъпността, която е ратифицирана, ратифицирана, доколкото знам, от 15 от общо 27-те държави членки. Това не е много впечатляващ резултат, разбира се. Директивата за неприкосновеността, която неодавна бе а, е, актуализирана, а, е, се съсредоточава върху поверителността. Директивата за е, задържането и съхраняването на данните, която в момента се а, актуализира, се, се преглежда, беше обект на сериозна критика. Съществува и национално законодателство в отделните държави членки. А също така разполагаме и с инструменти за сътрудничество в съдебен и полицейски план, възоснова на глави 4 и 5 от договора от Лиссабон. Това включва и киберпрестъпността. Има също и редица дейности, които се вършат в по-широк контекст. Има план за действие за защита на критичната информационна инфраструктура. Имаме сътрудничество чрез ЦЕРЦ Ениза беше спомената, както Европол, така и Европейския форум на държавите членки, който играе важна роля по отношение на сигурността и устойчивостта на информационни инфраструктури. И не на последно място, европейските публично-частни партньорства за устойчивост. Така, накрая, определено трябва да оптимизираме и да укрепим всичките тези дейности, лицата, които се занимават а, от страна на полицейско и съдебно сътрудничество, начертаха някои а, насоки, предотвратяване на правонарушенията чрез изпълняване на конвенцията – определението на категориите данни, които ще се събират и обменят в контекста на борбата с киберпрестъпленията, трябва да бъдат съразмерни и уместни. И също трябва да избягваме дублирането на действия по изпълнение на конвенцията. И накрая няколко бележки. Успеха в борбата с киберпрестъпността не изисква постоянно, постоянно и системно следене на потребителите на интернет. Трябва да избягаме и положение, при което такова наблюдение се е, оставя в ръцете на доставчиците на интернет услуги или други доставчици на услуги – защото в резултат от подобна политика ще имаме все повече и повече наблюдение, наблюдение за сметка на свободата на общуване. Системното проследяване а, на потребителите само по себе си е в нарушение, в явно нарушение с основните правни принципи и трябва не бива да се приема като нещо а, нормално. С други думи, а, трябва да осигурим единствено целенасочени мерки, които се са необходими и съразмерни по отношение на, в сравнение с киберпрестъпленията. Благодаря. Благодаря на Питер Хастингс. Благодаря за много доброто изложение. За мен е удоволствие да приветствам с добре дошла госпожа професор Мария Каяфа от университета в Солун – Професор Каяфа е един от видните специалисти по наказателно право в рамките на инициативата за политиките в областта на наказателното право. Тя е член на работна група, която се занимава с европейските разпоредби в тази област и е сред авторите на манифест, изготвен от инициативата за европейските политики в областта на наказателното право. Имате думата. Благодаря, госпожо Холмайер. Благодаря за отправената към мен покана, за възможността да присъствам днес тук. Представянето ми е свързано с предложението за директива относно криминализирането на атаките срещу информационни системи. Ще се спра по-конкретно върху основанията за предложенията за разпоредби в светлината на основните принципи на европейското наказателно право след договора от Лисабон. Съгласно манифеста на инициативата за европейските политики в областта на криминалното право, Наказателното право трябва да отговаря на най-високите стандарти в областта на демократичната легитимност и върховенството на закона. В манифеста се заявява също така, че бъдещето на европейската сигурност може да бъде гарантирано единствено ако спазваме принципите на демокрацията, свободата и основните правни принципи. Предложението за директива изисква от държавите членки да криминализират още два вида деяния, именно незаконното прихващане на компютърни данни, както и производството и продажбата на средства за извършването на компютърни престъпления. Това са двете деяния, които се добавят към кръга от деяния, очертани в рамковото решение от 2005 година. Предложението за директива предлага изменения относно подбудителството, помагачеството и опита за извършване на престъпление, както и по отношение на приложимите наказания. От процедурна гледна точка предложението визира въпроси свързани с подсъдността, както и обмена на информация да се спрем върху различните видове деяния. Тук трябва да отбележим, че директивата предлага по-разширително тълкуване на понятието незаконен достъп до информационни системи тъй като не предвижда самостоятелна преценка от страна на държавите членки относно това, кои деяния да се криминализират. Въпреки това, трябва да вземем предвид, че разпоредбите на наказателното право трябва да са последният инструмент, който се прилага, съгласно принципа ултима рацио. Трябва да вземем това предвид, особено в светлината на факта, че ефективните мерки за сигурност могат да защитят информационните системи много по-ефективно от прекомерната криминализация. Във връзка с това можем само да приветстваме предстоящото предложение на съвета. От друга страна, разпоредбите относно незаконната промяна на системите и незаконната промяна на данни остават непроменени в сравнение с рамковото решение. Няма да се спирам върху тях. Що се отнася до новата разпоредба за незаконното прихващане на пренос на данни за непублични цели, Конвенцията на Съвета на Европа позволява на държавите членки да криминализират единствено недобросъвестни деяния или деяния по отношение на компютърни системи, свързани с други компютърни системи. Европейският съюз не оставя такава вратичка. Единствената възможност за ограничаване на обхвата е скорошното предложение на съвета, което изключва маловажните случаи. Освен този, като се изключи, извинете, този недостатък, Предложението за директива дори не се опитва да очертае границите на понятието прихващане. трябва да подчертаем, че институционалната рамка на Европейския съюз след договора от Лисабон изисква минимални правила за определянето на деяния, а това от своя страна изисква и ясни разпоредби. В предложението за директива в член 7 от държавите членки се изисква да криминализират производството, продажбата, притежанието на всякакви устройства, в това число и компютърни програми, разработени или адаптирани за извършването на деянията по член 3 и член 6. Има явна разлика между тази разпоредба и съответния член 6 от Конвенцията на съвета на Европа. Съгласно член 6 на Конвенцията, засегнатите страни могат да изключат определени видове деяния от обхвата на криминализацията. Нито едно от ограниченията, залегнали в Конвенцията на съвета на Европа, не е закрепено в текста, предложен от Европейския съюз. И за това не е очудващо, че е много трудно да се постигне консенсус по член 7 от предложението за директива. Ще се спра още върху три елемента, които разширяват обхвата на директивата. Първо, в член 7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 от държавите членки се изисква да криминализират без изключение всякакви опити за извършване на деяния. Допълнителното ограничаване на обхвата на разпоредбите относно опита за извършване на деяние е предвидено в скорошното предложение на съвета. Предложението за директива съдържа и някои специфични изисквания за присъдите. В случая има много големи разлики с рамковото решение. Предвижда се засилване на репресивните наказателни мерки. Съгласно предложения текст, държавите членки трябва да криминализират дори и подготвителни действия, опити за извършване на деяния. Минималният размер на наказанието за такива опити е две години лишаване от свобода. Това, тази разпоредба показва, че Европейският съюз се отдалечава от разпоредбите на Конвенцията на съвета на Европа, която е по-гъвкава. Предвижда се максимален размер на наказанието от една до три години. Колкото по-голяма е възможността за самостоятелна преценка, толкова по-лесно става за държавите членки да хармонизират присъдите, да постигнат съразмерност между размера на наказанието и тежестта на извършеното деяние. За разлика от този принцип, в момента се предвижда точно обратното засилване на репресивните мерки чрез намаляване на възможността за самостоятелна преценка. Увеличен е също така и броят на отежняващите обстоятелства. Освен това, директивата изисква по-тежка присъда в случая на отежняващи обстоятелства. Предвижда се максимален размер на наказанието от 5 години. Всички тези предложения, за които говорих, предизвикаха отпор. В момента се предлагат две решения. Изключването на подготвителните действия от обхвата на разпоредбите за минималния срок лишаване от свобода. Второто решение е преразглеждане на отежняващите обстоятелства Горният кратък анализ на правилата, които се отнасят до криминализацията на нападението срещу информационните системи в предложената директива ни дава възможност да направим следните изводи. Едно по-злобочено разглеждане на преамбюла на предложената директива показва какви са истинските мотиви е, за направения избор. Най-важно е да се отбележи волята за борба с организираната престъпност и тероризма недопускането на атаки срещу информационните системи в контекста на организираната престъпност или тероризма не изискват нищо друго, освен специални норми, които да бъдат насочени към тези деяния, за разлика от общите норми на наказателното право. От друга страна, предложението за директива, поне в първоначалната му форма, нито гарантира зачитане на основните права, признати по хартата на основните права на Европейския съюз, нито пък спазва а, законовите принципи на Европейския съюз. Наистина дефинициите а, не отговарят на изискването за правна сигурност. Като, например, неясното понятие прихващане – или пък а, а, неяснотата около а, маловажните случаи, които не са дефинирани по никакъв начин, а те трябва да бъдат изключени от а, криминализацията. Принципът на съразмерност също а, не се отстоява в това предложение. Как може да се постигне е, съразмерност, когато на държавите членки няма, не се оставя никаква възможност за дискреционни решения? И накрая е, изразява се загриженост е, във връзка с широкото криминализиране на приготовленията като например производството на средства, използвани е, за е, извършване на съответните е, престъпления. Това може да са средства, които по а, самия си характер не са а, разработени единствено а, за а, атаки срещу информационните системи. И като имаме предвид отдалечеността между тези действия, т.е. производството и реалната а, атака, става а, ясно, че. А, Криминализацията тук е неуместна. Още повече, когато а, имаме а, предвид, а, че е, се признава екстериториална юрисдикция без да има двойна наказуемост. Принципът на ултима рацио, както и принципите на законосъобразност, съразмерност и зачитане на правопорядъка на всяка държава членка трябва да бъдат неотклонно съблюдавани. Трябва да се коригират такива термини, като незаконно прихващане, технически средства, маловажни случаи. Трябва да се променят разпоредбите за наказанията, за отекчаващите вината обстоятелства както и за юрисдикцията. Това е важна редакция на член 7. Аз се надявам, че е разпространен пълния текст на моята презентация. Там има един изчерпателен анекс, в който са изброени съответните норми от други законодателни актове. Това е единствения начин, по който основните принципи на правото могат да бъдат съблюдавани и да се постигне декларираната цел на Европейския съюз, а именно човекът да бъде в центъра на дейността на Европейския съюз Гражданите са вперили взор в Европейския парламент и аз се надявам той да отговори на техните очаквания. Sehr geehrte Frau Professor Kaifer, Sie haben versucht, im Expresstempo mit großer Präzision uns die Благодаря ви за това, че се опитахте с експресно темпо и особено точно да ни представите основните проблеми, свързани с директивата. С удоволствие в качеството си на докладчик отново ще се свържа с вас, за да обсъдим някои от формулировките, които предстои да направя заедно с докладчиците в сянка плахо запитахме преводачите дали ще ни отпуснат още 10 минути от времето си и те се съгласиха. Искам специално да им благодаря, защото наистина вършат огромна работа днес. Без тях нямаше да проведем успешно събитието. Приветствам Следващия ни оратор Джо Макнейми от European Digital Rights. Това е сдружение, структура от граждански организации за защита на правото на личен живот и на основните свободи в информационното общество. Благодаря. Ще се опитам максимално кратко да изложа доклада си, без да подлудя преводачите. Ще пропусна уводните думи. Това, което ще да кажа там вече беше казано за криминализацията, свръхкриминализацията, защитата на данните. Това е едно от най-добрите досиета, а, по които съм работил, като а, общуване с комисията, като ход на а, делото и в парламента, и в съвета, отношението на съвета. Един въпрос е, искам да разгледа. Той, да разгледам. Той беше повдигнат и от госпожа а, Холмайер в предното а, разискване. Подхода на Европейския съюз е, е много важен е, за осигуряването на съгласуваност и легитимност на е, борбата ни с компютърните е, престъпления. За съжаление обаче има много противоречия в европейската политика по тези въпроси. Когато се говори за атаки срещу а, е, компютърни а, е, системи, се сещаме а, за случаи като Стъкснет, една страна срещу друга. Това, което сега става е, че а, все а, по-голяма опасността за злоупотреба с а, а, имена на адреси интернат. Те се използват като инструменти за правонарушения, които са обект на, право, на екстратериториално правоприлагане и това се прави както от страна на САЩ, така и от страна на Европейския съюз. Положението се променя а, с а, закони, като например защита на IP адресите и а, закона Койка. Често пъти е, се дават правомощия за действия, които са отвъд компетентността на съответния орган в САЩ, в това число и, и предприятия. Сега, е, трябва да си отговорим на един въпрос, е, доколко са устойчиви и приложими е, определенията в а, а, директивата. Ако се позволяват от страна САЩ, например, а, защитени или осигурени от страната атаки. Това води до риск от е, действия, които се описват като е, наказуеми, като престъпления в директивата, а те няма да се признаят за такива в щат, например. Е, например, наскоро mu.com беше деактивирано име в САЩ. Също така бяха деактивирани няколко имена на на сайтове, е, които са свързани с злоупотреба и престъпления срещу деца. Юни миналата година резолюцията за управлението чрез интернет е, се занимава именно с е, манипулирането на интернет в глобален план. Ресорните министри подкрепиха това решение, като призоваха за максимална откритост към ползването на интернет. Докладчика, господин Вагнер, има пряка информация първа ръка по този въпрос. През 2009 година британски граждан, който живее в Испания и е управител на туристическа агенция, която се занимава с пътувания до Куба, изведнъж бе заличен от интернет. Това е една, едно дружество, което няма никаква дейност в САЩ и няма такива намерения. Изведнъж се включва в черния списък от страна на Министерството на финансите на САЩ. В резултат от това дружеството остава без сайт, без имейл, без резервации, без приходи. Не отдавна САЩ пък, пък закри друго е, интернет име по обвинение за нарушение на авторски права. Испанските съдилища се произнесоха против това. Казаха, че няма основания. Междувременно, компетентният орган в САЩ се произнесе, че всичко, което е завършва на .com и .net е в юрисдикцията на САЩ. Както виждаме, проблемите, които са предвидени от резолюцията на Европейския парламент, всъщност се сбъдват и Точно поради такива екстратериториални а, производства става това. И така, какво може да се направи? Не е това, което очаквате е отговора. Какво се прави също? Европейската комисия и съвета а, не са възразили, възразили срещу тия държавни атаки от страна на САЩ Комисията положително реагира на американското предложение да се подеме един съвместен европейско-американски проект, така че да се закриват не само имена на домейни, но и определени номера на IP адреси. По такъв начин обект на а, такова действие може да стане всеки доставчик на а, интернет услуги, където и да е. Предложението беше направено в рамките на програмата от Стокхолм от страна на Европейската комисия, само че това бе отхвърлено от шведското председателство. Отново се появи това предложение по време на испанското председателство и се прие от външните министри на Европейския съюз през април 2010 година. Това, че такива правомощия са извън а, юрисдикцията на Европейския а, съюз, означава, че а, те могат да се използват а, незаконосъобразно от а, други страни. Европейския съюз създава и възможност за спиране на достъп до информация и, и то по незаконосъобразен начин, а, точно поради неизяснена а, юрисдикция. Ясно е, че трябва да се е, направи разлика между различните видове престъпления и злоупотреби, които стават в интернет. Това се вижда, има зачатъци на това в резолюцията от миналата година, но ако не се продължи работа по това прецизиране, е заплашен но целият интернет. Управлението на риска, на за целите на онлайн ресурсите застрашава както доставчиците на услуги, съответните правителства, целите страни, политиките на дружествата, които са регистрирали име на домейн и така нататък. Няма нищо лошо в директивата, освен споменатото по-рано, така както е разписано. Тя има за цел да защитава информационната инфраструктура. Това, което обаче не, а, не можем да правим е да казваме те не са прави, а ние сме прави, а, при положение, че и ние и те правим едно и също нещо. Благодаря ви. So, jetzt darf ich erst mein herzliches Dankeschön sagen an all diejenigen, auch die, die hier heroben sind im Besonderen, die nicht nur bis zum Schluss ausgehalten haben, sondern uns mit ihren. Много благодаря на всички за участието. Благодаря на всички, които останаха. Особено благодаря на нашите експерти, които с изложението ни отведоха още една крачка напред към приемането на добър текст на директивата. Бих ви помолила да ни представите да ни изпратите, извинете, изложенията си в писмена форма, така ще можем още веднъж да се запознаем с това, което споделихте с нас днес. И бихме ви помолили да ни съдействате и в бъдеще, защото със сигурност ще имаме въпроси към вас, както докладчика, така и докладчиците в сянка и някои други колеги. Предварително ви благодаря за това съдействие. Сигурна съм, че ще проведем интересни разговори. Благодаря на всички, които останаха до края и направиха своите коментари. Благодаря специално на преводачите. Мисля, че заслужават нашите аплодисменти. Поздравявам ви за качеството на превода. Приятна вечер!